I wish you all good afternoon and... Добър ден на всички. Моля да вземете местата си максимално бързо. Вече мина 3 часа. Ето защо бих искала да започнем, макар че в залата няма кой знае колко колеги, но вносителите на петициите са тук, готови са да се изкажат, така че нека да започнем. Между другото, заместник председателя на парламента, госпожа Магинес е тук. Добре дошла. И имаше и покана чрез писмо към британските власти. Те самите отговорих с писмо. Много подробно е това писмо. Препоръчвам ви го, прочетете го. Нека да започнем сега с Марийка и Елисавета Попови. Сабрина Макнил, освен това, надявам се, че е тук. Всички сте тук, така ли? Добре дошли. Сега първо ще дам думата на вас. Good afternoon. Uh, my name is Елисавета Попова. Добър ден. Казвам се Елисавета Попова. Can I continue? Oh. Oh, firstly, I would like to... Първо, позволете ми да ви благодаря за тази възможност. Бих искала да ви благодаря за тази възможност е, да присъствам във вашата комисия. Високо ценя тази възможност. В началото бих искала да започна с случая на дъщеря ми Меган, която беше осиновена във Великобритания без моето съгласие. Не съм виждала дъщеря си от 8 август 2013 година. Дъщеря ми ми беше отнета възоснова на аргументи, свързани с вредно емоционално въздействие върху нея. Освен това, нарекоха ме родител, който е негоден. Диагностицираха ме като лице с а, сексуални отклонения. Лицето, което ме квалифицира по такъв начин, нямаше необходимото правомощие и квалификация да направи това. Бихте ли изчакали? Има ли проблем с превода? Защо спирате постоянно? Свалете си слушалките. Свалете си слушалките, така ще ви е много по-удобно. Имате достатъчно време, тук сме за да ви чуем. Това е вашето време, всички ви слушат, никой няма да ви отнеме времето. Преводачите работят, те предават вашето послание на всички на съответния език. Извинявам се, казва оратора. И така, не съм виждала дъщеря си от 2013 година. Видях я малко преди тя да бъде осиновена. Положих всички усилия да убедя социалните служби, че мога да съм родител на това дете. Поех по всички възможни пътища. Опитах се да бъда един добър, безопасен родител Никакви аргументи обаче не бяха взети предвид от съдилищата, като че ли нищо не бях направила. Не мисля, че отношението на британските власти към мен беше справедливо. Осъзнавам, че съм правила грешки в хода на процеса, но не мисля, че заслужавам една такава доживотна присъда поради грешките, които съм направила. Мисля, че имам право да бъда с дъщеря си и искам да бъда с нея. Искам да кажа, освен това, е, че според мен британските власти имат е, мотив да отнемат е, деца на чужди граждани и те се възползват от а, тази си възможност просто защото чуждите граждани не знаят а, как да се защитят. Тези хора са много уязвими. В съдилищата аз се защитавах, но всичко, което казвах, се използваше срещу мен. Аз се опитах всячески да демонстрирам, че обичам дъщеря си, че мога да се грижа за нея. Всичко обаче беше използвано срещу мен като аргумент и беше преиначено. Дошла съм тук, знам, че моята дъщеря заслужава да е с мен. Аз съм нената биологична майка. Аз съм най-подходящия човек за нея. Не може да я дават на непознати хора. Последния път, когато я видях, тя беше изключително разстроена. Никога не бяха виждала такава до тогава. Видяхте снимките, усмихнато момиченце, никога не я бих виждала толкова разстроена до тогава. Правото на справедлив съдебен процес, какво да кажем тук, не мисля, че ми беше дадено такова право. моето право на семейен живот, какво да кажем пък за него, всички възможности пред мен да бъда родител са затворени. имаше и е, едно свидетелство, което беше издадено във връзка с мен. Е, в него се казва, че аз мога да представлявам заплаха за собствената си дъщеря. Съдия Плъмстед в е, районния съд е, отмени всичките ми искания, свързани с даването на е, съгласие за осиновяването, е, Съдията казваше, че Меган има нужда от по-добър живот, че не трябва да й се вреди емоционално и така нататък, така че моето съгласие беше напълно е, пренебрегнато и премахнато. Правата на детето, според мен, е, никога не са били взимани предвид. Нито една от дейностите на социалните служби не може да се определи като справедлива. Макар, че няколко пъти използвах термина несправедлив, но това е единствената дума, единственият епитет, който ми идва на ум. Като европейка, трябва да призная, че всъщност не се чувствам европейка. Е, казвате, имаме права. Къде са моите права? Къде са правата на детето? Нямам е, никаква възможност да се свържа с дъщеря си. Тя не знае коя е тя самата, не знае коя е майка и кои са баба и дядо и кои са кръвните и роднини. Тя не познава никого от тях. Защо трябва нейната самоличност да бъде заличавана? Днес съм дошла за да ви попитам какво да правя. Какви са альтернативите пред мен? Какво трябва да свърша, за да бъда с дъщеря си? Каква трябва да бъде моята следваща стъпка? Искам само да съм сигурна, че тя е жива, че е добре, Дори не знам дали се чувства добре. Yes, um, I've been into... Обръщала съм се към британски съдилища с всякакъв ранг на всички нива, обжавала съм всички решения, нито едно от моите основания не е взимано предвид всичко, което правех, беше безполезно, защото хората просто ми обръщаха гръб. Да, хората правят грешки, но те се променят освен това. И тъй като се променят, те заслужават нов шанс. Извинявам се, че толкова трудно намирам точните думи. Меган ми липсва ужасно и всичко, което искаме е да бъда с нея и ето защо съм дошла тук. Ако следващата стъпка е съда, добре ще отида в съда, но няма да се предам преди да се събера с нея. Благодаря ви за вниманието. I thank, I thank you very much for having... Благодаря ви за това, че имахте смелостта да пътувате толкова далеч. Е, дойдохте да споделите вашата история с нас. Е, историята ви е сърцераздирателна и мисля, че всички ние сме потресени, така че благодаря ви за смелостта. Сега искам да се обърна към Европейската комисия Маргарет Тут. Думата е за вас сега. Заповядайте. Thank you, Chair. Good afternoon, everyone. Благодаря ви, госпожо председател и добър ден на всички. Благодаря на госпожа Попова за това, че сподели с нас историята си. Разбираме колко трогателен, колко сърцеразвирателен е вашият случай. Той е много сложен и според мен няма как да има печеливши в един подобен случай. В контекст на правата на, на детето обаче не бива да забравяме, че националните власти, в конкретния случай властите на Обединеното кралство, носят отговорността за закрила на детето и за, имат задължението да се намесят, когато има заплаха за детето. Това е отправната точка. И ние не можем да вземем позиция по индивидуални случаи. Ние не присъстваме на съдебните заседания. Ние не сме тук, за да правим оценка на решенията на Британския съд. Разгледахме внимателно материал, който ни беше изпратен. Много внимателно чухме казаното от вас. След малко ще дам думата на колегата Йоана Светинска от отдела за съдебно сътрудничество в Генерална дирекция правосъдие и тя по-добре ще успее да ви обясни приложното поле на регламент Брюксел 2 в контекста на родителското попечителство. Предвид чутото по този конкретен случай и други случаи, попечителството и осиновяването без съгласието на родителите. Тук припомням, че има два основни видове осиновяване, осиновяване със съгласието на родителите и осиновяване с отнемане на родителските права. И ще ги вземем предвид при изготвянето на съобщението на Европейската комисия за интеграцията на системите за закрило на дето в държавите членки. Целта е да споделят някои от трансграничните е, трудности и да се подобри сътрудничеството. Също така през последните няколко години засилваме капацитета си в областта на закрилата на детето, чрез обучения за магистрати и другослужителни съдебните системи за правата на детето, за да може по голям брой от служителите да бъдат надежно обучени и да са в състояние да работят в дух на многодисциплинарна многодисциплинарно сътрудничество. Сега ще помоля Йоана да сподели няколко думи с вас. Благодаря ви. С вас е позволение бих искала да кажа няколко думи за този конкретен текст в контекста на регламента Брюксел. Той се вписва в редица случаи, по подобни случаи на предишни заседания. И както каза и колегата, колкото и да са тъжни обстоятелствата около този случай, трябва внимателно да разгледаме до каква степен този случай се вписва в контекста на регламента Брюксел 2. Самото решение за осиновяване не е обхванато от регламента. Както знаете, отговорност на държавите членки е да се занимават с случаите на осиновяване. При след това регламентът би следвало да улесни сътрудничеството, особено съдебното сътрудничество в трансгранични случаи. И от тази гледна точка разгледахме подаденият на досие и внимателно разгледахме съдържанието ми. Както вече казах, решението за осиновяване е част от материалното семейно право и не от регламента Брюксел 2, така че ние не виждаме връзка, която да ни позволи да продължим разисквания в, а, по този случай и ми се струва, че комисията на Позиция комисия по петиция е много правилна, тя не е съгласна с решението по същество. вие твърдите, че са нарушени основните права на вашето дете, което е ваше право и вие можете също така да подадете е, жалба в съда в Страсбург. Пак повтарям, това са решения, които не попадат в приложното поле на регламента Брюксел 2 и няма как да бъдат разгледани в, от Европейската комисия. Разбира се, те трябва да бъдат преразгледани и могат и трябва да бъдат разгледани от съда в Страсбург възоснова на твърдението ви, че има евентуално нарушаване на основните човешки права на детето ви? Също така внимателно се запознах с цялата процедура, по която сте преминали през последните месеци и години. И трябва да кажа, че взимаме предвид това производство, защото стигнахме до извода, че макар централните национални органи да не са спазвали механизма следно сътрудничество с регламента Брюксел 2, явно има пропуски. Един от пропуска, който вие изтъквате, е свързан с процедурата за събиране на доказателства в България. но пак казвам, нито едно от тези задължения не фигурира в ам, регламента Брюксел 2, така че ние не можем да установим нарушаване на разпоредбите на регламента Брюксел 2, но взимаме предвид процесуалните начина по който се провел производството и нередности, които вие ни съобщавате, свързани с производството. Благодаря ви. I would like to know if the Бих искала да знае дали има представител на българското посолство в залата. Няма ли? Вие бихте ли искали да добавите нещо? Не. За съжаление не мога да правя коментари, но ще предам информацията на компетентните власти. Председателката. Чух, че бабата е тук, Марийка Попова. Доколкото разбирам, вие също искате да вземете думата а, накратко. Може би искате да допълните а, казаното от дъщеря ви току-що. Можете да вземете думата, ако желаете. Добър ден и... I think you are more comfortable to sit down. Че мога да присъствам тук и ми давате тази голяма възможност да tror till och med. I think that you're much more comfortable if you sit down because then the micro will, will transmit. Мисля, че ще е по-добре да седнете. По този начин преводачите ще ви чуват по-добре. Иначе няма как да ви разберем. Добре. А, така, значи аз много ви благодаря, че ми допуснахте и имам тая възможност да си изявя моите твърдения и доводи, по които са подкрепени с писмени доказателства, тъй като аз съм бабата на Меган и съответно аз също имам някакви права, не някакви, ами основни човешки права да се грижа за Меган. И нашето семейство в никакъв случай до сега не е било съгласно Меган да бъде осиновена от чужди хора, които дори не знаем от каква етническа идентичност. Нашата цел и нашето желание е да запазим Меган, нейната идентичност, етническа, че тя си е българка, това никой не може да го спори. Нейните права са нарушени от гледна точка на това, че ние сме отхвърлени единствено и само чрез социалния доклад на госпожа Силбах, която е социален работник и вещо лице, което идва в България, без да се, да се допита и да уведоми централен орган Министерство на правосъдието София, да, да каже, че идва при нас, да ни изслуша, да ни, да ни проучи, дали ние сме надежни да бъдем настойници на Меган. Освен това, нито уведомява Държавна агенция за крила на детето, нито Агенция социално подпомагане в Тервел, нашия град. По този начин сътрудничество между две държави не е на лице. Тъй като тук има международен елемент, вие много добре познавате международното законодателство и знаете, че тук има две страни, които е, едната страна, бащата е англичанин, майката е българка. Ние би следвало да, да зачетеме международното право, като погледнем международни правни норми, които трябва да се приложат в този случай. Значи, ние сме, по нейния социален доклад, който тя съ, съ, състави от 200 страници, имам преведени 23 страници бях игнорирана от, съд, от съда в Кембридж, като не ми беше предоставен служебен защитник и преводач. Как да се защитя сама, след като не познавам английското законодателство? Отделно на, на това, 4 месеца закъснение от тези 23 страници, в които е приведено част и, и мъжа ми не можем да се грижим за, за Меган. След като посолството на България предостави два социални доклада, и и изследваха ни нас като родители на, на Ели и баба и дядо на Меган, че сме достойни да си грижим за Меган. А всички процедури, по които аз съм се явявала по делата, съм искала да си изразя становището, където съм имала възможността единствено пред Кембриджския съд. В апелативен съд Лондон бях отхвърлена, жалбата ми беше отхвърлена. Всички жалби, които бях пуснала след това, бяха отхвърлени също така искам да кажа, че режим за личен контакт с детето не беше установен през цялата процедура на, на осиновяването на детето. Има и много други неща, които искам да кажа. Не знам сега, може би да е ограничено времето. Предостави гаранция от нас, бабата и дядото на Меган, която гаранция предоставих една седмица след като районен съд Питър Бърро заведе дело за попечителство срещу майката. Тази гаранция когато декларираме нашето съгласие, че ние ще се грижим за нея, поемаме всичко, да, да бъде детето да, спокойно в семейна среда и най-висше интерес на детето ние ще го защитим, нали, бяхме го отразили в тази гаранция. Препоръка от кмета имахме, която предоставихме. Отделно план за грижа на внучето ни представихме пред Кембриджския съд. Становище и предуария също пред окръжен съд Кембридж. Отделно всичко това, което искам да изразя, е, че бях игнорирана, като по този начин не ми бяха зачетени правата да, да се виждам с Меган и съответно да бяхме отхвърлени като настойници да, да, да вземем детето при нас. Тъй като нашето голямо желание беше тя да се бъде в България, да живее с нас и да си познава своя род, родина, език, култура, традиции. До сега щяхме да я научим на български язик. Защото не можем да считем, че Меган е само англичанка. Ако бащата е англичанин, майката е българка. Ако имаме баща, ако нямаме майка, няма да имаме дете. Така или иначе. Не можем да игнорираме правата на майката, да не ги зачитаме, и правата на бабата и на дядо, дай да го оставим сирачето и дете и да го дадем на чужди хора. Защо? Искам да знам от вас, знам, че много хора сте тук, ангажирани сте, имате много а, задължения в работата си и сте си отнели вашето време да дойдете да ни изслушате. Аз много се радвам за това. Но искам да знам кой е органа, който ще ни върне детето. Аз не искам Меган да се грижат за нея чужди хора, които аз не ги познавам какви са тези хора. Англичани биле. Какви са англичани? Кои са тези хора? Аз съм тук жива и здрава съм, дядо и тук е жив и здрав е, а не можем и да се грижим за нея. В социалните доклади пише много ясно какви финансови възможности имаме. Как имаме, имаме още две дечица. Ние сме многодетно семейство. Имам още една дъщеря, която е на 17 години, а сина ни е на 10 годинки. Нима ние сме недостойни граждани и ние надежни да се грижим, след като сме отгледали три деца. Не мога да намеря отговор на този въпрос. Имам един въпрос, който е много... Поне аз искам много така да ви го задам вече крайно време, защото ви ангажирах с факти, които вие ги знаете, тук сте ги прочели. Кой ще ни върне Меган? Има ли орган в Европейския съюз, механизъм, който да защитава правата на биологичните родители и близки роднини по кръвна майчина линия в такива случаи? Кой е органа? Който може да отмени съдебно решение? Решение на английски съд и да ни върне Меган в нашия конкретен случай. Искам и да кажа още последното, което мога да кажа. Сина ни преди няколко години ме попита, мамо, защо не ни връщат Меган? Как да му отговоря? Какво да му отговоря? Какво да му кажа? Аз още не съм я виждал. Искам да я видя, да играя с нея, да я разхождам и заедно да се радваме на живота. И аз нямам отговор. Отговорът стои отворен. Не мога нищо да кажа. Какво да му обясня? Че всички съдилища в Лондон и в Кембридж и в районния съд в Питърбъро не иска да им дадат детето. Защото ние сме били надежни. И е, как така? Имаме финансовата възможност, имаме жилища, имаме е, дом, където да отидем, детска стая обособихме, всичко направихме за нея. Тапети сменихме, коридор боядисвахме, всичко, всичко, само детето да се дойде. Никой не може да отмени тази връзка между нас и Меган. Тя е българка. Тя е българка, не е само англичанка. Как така ще вземеш детето ми? Бащата като не става, майката като не става, нали има баба и дядо. Дай да го вземем на чужди хора. Как, кой ще отмени този, това, това е съдебно решение? Боли ма много за Меган и много ми липсва. Аз не зная тя какво прави и как се чувства, на, на, дали се храни, дали се радва на живота, дали, дали нещо... Развива ли се това дете психически, физически? Какво става с нея? Нищо не знам. Как да оставя този живот така във въздуха? Имам внуче, а го нямам внучето. На, на практика аз го нямам внучето. Не знам. Просто мерките, които предприеха за осиновяване от чужди хора, при положение, че ние обичаме и искаме да се грижим за нея, не носи добри последствия за, нито за Мега, нито за нас. Тя е част от нас и винаги ще бъде част от нас. За, за да познава своя род, родина, тя трябва да ни познава. И български язик. Да не познаваш корените си е травмиращо и объркващо. Кой ще изцели сърцето й? Кой ще даде спокойствие и мир от травмата, която ще получи, когато всичко стане ясно, че е осиновена и без майка и баща? Без близки род и родина. Сираче останало за грижа, положено от чужди незнайни хора от различен етнос и култура. Кой? Окей. Okay. Благодаря ви за вниманието на всички. Благодаря ви за вниманието. Госпожо Попова, много ви благодаря за това изказване. Както вече казах, вашата история е сърцераздирателна и напълно разбираме, е, че страдате. Ние обаче не сме съд, не сме се събрали тук, за да раздаваме правосъдие. Ние просто искаме да разгледаме вашата петиция и ето защо сега ще дам думата на колегите, които искат да се изкажат. Нека да видим дали може да се намери несъдебен изход от ситуацията. Затова сме се събрали тук. Първо искам да дам думата на господин Радев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, България често е критикувана относно своята съдебна система. Но след като се запознах с казуса Меган, бях изненадан от английското правораздаване. Ние, колеги, говорим за взаимно доверие в съдебните системи, за признаване и изпълнение на съдебни решения, за засилено съдебно сътрудничество. В случая Меган съдията не спазва основно изискване на регламента Брюксел 2 а именно задължението да се сътрудничи по специфични въпроси с централните органи на друга държава членка за постигане на целите на регламента. Съдията дори не говори за регламент, а за договор. Конкретно в случая британската служителка на социалните власти е изпратена да събира доказателства, свързани с случая на територията на България, без да уведоми за това определените по регламента централни органи, а именно Българското министерство на правосъдието добруването и бъдещето на едно дете са пренебрегнати без никакво спазване на процедурите, установени от европейското законодателство по този въпрос. Европейското законодателство, което има примат на националното, европейското законодателство, което ние с вас, колеги, създаваме всеки ден и с което се стремим да защитим правата на най-скъпото ни, на нашите деца. Уважаеми колеги, призовавам Европейската комисия като пазител на договорите, да гарантира правилното прилагане и изпълнение на европейското законодателство. Само така ще можем да осигурим справедлив процес за това българско семейство. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Габриел. Благодаря, госпожо председател. Аз също смятам, че след изслушването на петиционерите и подробното ни запознаване с петицията, няма как като членове на Европейски парламент да останем безразлични към тази човешка драма. Отвъд емоцията обаче трябва и много ясно да поставим въпроса, такъв какъвто вече зададе, се зададе и колегата Радев като тон, а именно ние като европейски законодатели имаме за основна задача да отстояваме спазването на европейските регламенти и европейското законодателство. Затова и тук мисля, че на първо място ние трябва да изведем именно това отстояване спазването на регламент Брюксел 2А от съдилищата в Обединеното кралство. С цялото ми уважение към съдебната система и социалните служби в Великобритания, аз няма как да не отбележа няколко неща, които особено силно изпъкнаха по време на изслушването на петиционерите. От една страна няма как да не си зададем въпроса доколко справедливо е решението да се отнемат майчинските права на, цитирам, съдия, любеща и грижовна майка, образована и перфектно владееща английски. Няма как да не ни направи впечатление, че същата тази майка е завършила специализирани курсове, които и дават истинска легитимност за човек, който може да отглежда деца, да се грижи за тях, но това сякаш остава на заден план. По същият начин, говорейки за бабата на Меган, няма как да не отчетем факта, че негативната оценка за кандидатурата на бабата на Меган като попечител е аргумента, че тя дава неясни уклончиви отговори, силно повлияна от майката на Меган, но се пропуска изцяло в същото от това изследване, цитирам, високоинтелигентен човек с юридическо образование, с много добро финансово положение в България, високо оценявана от кмета и съгражданите си, майка на други две деца, които са сред най-добрите деца в местното училище. За мен наистина е важно такъв тип аргументи също да излизат на преден план. В тази връзка бих искала също така да поздравя отговорната роля на българския консул в Лондон за защита интересите на българските граждани в чужбина. За съжаление не успя да се присъедини към днешното изслушване тук в Европейски парламент, но е важно и колегите в Европейски парламент да знаят, че именно представителите на Дипломатическата служба на България алармират Външно министерство, също както и съдя Пломстет за неспазване на регламента Брюксел 2А тук е много важно да обърнем внимание, наистина въз основа на какво социални служби по поръчение на съда си позволяват да правят проверки и разследвания върху кандидатите за попечителите, най-вече без да са информирали предварително централната власт, а в случая Министерство на правосъдието, Националната агенция за закрила на детето, част от Министерски съвет, както го предвижда европейското законодателство. И парадоксът е, че именно съдът на Кембридж Каунти Кът издава мандат за тези проверки и разпровежда тези проверки в друга държава членка, без за това да бъдат информирани властите в България. Мисля, че тук е много важно да наистина да, да, да наблегнем на, на това какво можем конкретно заедно с Европейска комисия да направим, за да гарантираме, че практиките които явно съществуват в някои страни членки, всъщност трябва да зачитат спазването на европейското право. И за това ми, ми е много важна реакцията на, на Европейска комисия за това какъв е инструментът за контрол, който и ние като законодатели, Европейска комисия, Европейски парламент можем да, да упражним, за да може в крайна сметка да се спази единственото, което искаме европейското законодателство. И накрая, може би ще, ще призова и тук колегите в Комисията по петиции, тъй като за всички ни е ясно, че една от надеждите ни няма как да не бъде съдът за правата на човека в Страсбург. Много е важно там също процедурата да бъде ускорена. Затова бих наистина се радвала, ако след това изслушване заедно с вас, госпожо председател, заедно с заместник председателя на Европейски парламент госпожа Магинец, изпратим писмо до съда и ги информираме за резултатите от това изслушване, защото за нас и за петиционерите, доколкото разбирам, най-важното е наистина да имаме писмено и много ясно заявена подкрепа от всички нас, които сме тук, за да разгледаме различните аспекти на тази петиция, за която всъщност всички разбрахме още веднъж че се крие голяма човешка драма. Ние въпреки всичко, пак излизам отвъд емоцията, смятам, че имаме абсолютната възможност да наблегнем на най-обективното, най-неутрално и професионални аспекти, именно европейско законодателство с ясно разпределена отговорност между комисия, парламент и страни членки. Благодаря много. Благодаря, господин Малинов. Аз не знам дали трябва да се излиза извън емоцията и доколкото ние не трябва да играем ролята на юристи, а, сме политици, макар и членове на комисия по петиции, е редно да дадем малко по-голяма воля на страстите си. За мен като политик въпросът е, възможно ли е да останем безразлични и да не направим всичко възможно да престане практиката на насилствено е, осиновяване на деца в рамките на Европейския съюз. Аз не мога по друг начин да определя това, което се е случило. Повтарям, възможно ли е да не намерим начин да предотвратим насилствено осиновяване? Не само да поправим вредите от този случай, а да направим това наистина невъзможно. И тук не можем да си затваряме очите. Става дума за Англия. Става дума наистина за една практика, до каква степен е законосъобразна е друг въпрос, но става дума за практика. Става дума не за един случай, става дума не само за случая с едно българско момиче. Все пак да цитирам Конвенцията на ОНЕ за правата на детето. Държавите, страни по конвенцията, осигуряват детето да не бъде разделено от родителите си против тяхната воля, освен в особени случаи, като например малтретиране или изоставяне на детето от родителите. Или когато родителите живеят разделени и трябва да се вземе решение относно местоживеенето на детето. Край на цитата. Това беше член 9. В този случай няма на лице малтретиране или изоставяне на детето. Няма спор за попечителство между двамата родители, тъй като бащата не проявява интерес към детето. Отказано е да се разгледа и альтернативното решение детето да бъде върнато в България и отглеждано от семейството на майката. Тук няма да сдържа страстите си. Отвратително поведение на служителите на английския съд и социалните служби. Аз изчетох всички материали, така и не можах да разбера защо е решено че бабата и дядото не са в състояние да се грижат за момиченцето. Нещо, което почти един цял български град, а мога да ви уверя и хиляди български граждани, разбраха. Има дълбоко възмущение. И в крайна сметка от случай, засягащ конкретен казус, това се превръща в истински случай за дискриминация. Дори и правно да не може да бъде облечен по този начин. Няма смисъл да четем повече, но аз мисля, че Европейския съд по правата на човека е категоричен. И смятам, че това ще бъде органа, който ще разреши този казус. Все пак, за да запазя така рамките на добрия тон, искам да завърша с конкретни предложения. Разбира се, искаме петицията да остане отворена. Смятам, че трябва да поискаме и мнението на Комисията по правни въпроси в тази връзка, тъй като тя е компетентна относно разпоредбите на международното частно право, свързани с юрисдикцията и признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителската отговорност. Разбира се, разбира се, че трябва да направим всичко възможно като комисия да ускорим пътя на делото в Европейския съд за правата на човека. Това не е обикновен случай – и на да мен ми беше трудно и може би имах шанс да не взема думата веднага, да слушам, когато една майка иска да види детето си, да се обяснява дали влиза или не влиза в обсега на Брюксел, регламент 2 и така нататък. Това е Европейския съюз в най-лошия му вид, поне спрямо конкретно отношение към хората. Така че пледирам за тези неща и когато става дума за вътрешната ни уредба, тъй като не съм много отдавна в тази комисия, очевидно трябва да имаме и собствен регламент – има спешни, има обаче и супер спешни случаи. Шест месеца означава, че може би Меган ще бъде на 3 години и половина, след като се вземе решение. Сега тя живее с своите осиновители, вероятно те са почтенни хора, дай Боже да е така, но никой не заслужава повече да се забавят нещата. Нито нейните осиновители, нито баба и нито майка, а най-малко самото дете. Така че нека да видим това да бъде тези за самия нас. Може ли при такива фрапиращи, несправедливи, мъчителни случаи ние да помогнем? И дори да надмогнем обичайното си придържане към процедурата и безпристрастност, защото тук става дума и за дискриминация, а и в крайна сметка за усещане на хиляди граждани, че Европейският съюз е безпомощен или несправедлив. И нека не ги обвиняваме, че във своето възмущение тези Хиляди български граждани нямат достатъчната правна култура, за да схванат тънкостите на тези процедури. Thank you very much. I would like now to give the floor to Благодаря. Искам да дам думата на госпожа Магинес. Благодаря, госпожо председател. Тук съм, защото аз съм посредник по въпросите на децата и съм заместник председател на парламента. Искам да благодаря на колегите от комисията по петиции. Те се свързаха с моята служба. Мисля, че ако сме заедно, ще се справим по-добре по този проблем. Искам да направя няколко коментара с общ характер, преди да се изкажа по този конкретен казус. Искам да благодаря на вносителите на петицията за това, че дойдоха, тъй като и на тях никак не им е лесно. Аз в миналото съм била членка на комисията по петиции и вие справо казахте, че ние не сме съд. Но ние имаме необходимите ресурси и даваме възможност на хората да дойдат да е, си разкажат за проблемите и се опитваме да им помогнем. На второ място ще се опитаме Питам малко да загървя емоционалната страна на този проблем. И аз съм майка и не ми се мисли какво е, би се случило, ако някой ми отнеме детето и просто го даде за осиновяване. Естествено се чувствам на тези хора. Няма как да разбера напълно тяхната болка на майката и на бабата. Е, въпреки всичко трябва да кажа, че всяка държава членка разполага с система за защита на децата. Ние тук не можем да решаваме какви са обстоятелствата по този конкретен казус, тъй като нямаме досието пред себе си. И дори да го имахме, ние не сме социални работници, не можем да вземаме решение. Нека съответно да разгледаме общата страна на въпроса и малко да оставим на страни подробностите. На първо място трябва да разберем. Взимат ли предвид в пълна степен на държавите членки принципа за интереса на детето, тъй като това е основна част от хартата на човешките права. Много важна тема. Чува ли се гласа на всички членове на семейството, включително на бабата и на дядото? Отново много важен въпрос. В много държави членки семейното право просто е тайна. Ние не знаем нищо за него, целта е да не знаем какво се случва в крайна сметка. В моята държава членка започваме да получаваме информация не за конкретни казуси, а за общите тенденции в рамките на семейното право. Въобще за всички практикуващи политици е много трудно да се разбере какво се случва. Аз бих искала да разбера от комисията какво точно правите в тази връзка. Между другото, има и мрежа на омбудсманите по въпросите на интересите на децата в Европейския съюз и те трябва да се грижат за, за правата на децата. Това, което предлагам обаче е дългосрочно решение на проблема. То няма да ни даде решение на е, настоящия проблем. И сега стигам до настоящия проблем. Мисля, че всяко едно семейство, което в крайна сметка е принудено да дойде пред Европейския парламент, за да си излее болката, е, в крайна сметка купне да се свърже, да се събере със своето дете. Ето защо аз препоръчвам на комисията следното. Между другото, колегата Мария Гавриел направи същия коментар. Та, какво препоръчвам? Съда в Страсбург. Не съм убедена кога точно ще се намери време за този казус в съда в Страсбург, но мисля, че това е евентуален правен изход. Проблема за нас като парламентаристи, между другото, прочетох отговора на, на британските власти, те отказват да обсъждат конкретни казуси ние не можем да отменим решение, което е взето в Великобритания. Този случай обаче е свързан не само с проблема на осиновяване без даване на съгласие. Между другото, аз съм проучвал този проблем в много държави и трябва да кажа, че има една много голяма трудност. А, а тя е следната. От една страна да гледаме конкретния казус, от друга страна обаче да гледаме всички е, подобни казуси в държавите членки е, и съответно да намерим общ европейски изход от е, проблема. Знам, че времето не стига, госпожо председател. Мисля, че е, това семейство, което днес е тук, прави услуга на много такива семейства в Европа, тъй като то е готово да излее своята болка пред всички в Европейския парламент – ето защо наша задача е да видим какво трябва да се направи по общо европейските аспекти, по общо европейските проблеми тук. Аз не мисля, че Брюксел 2 е част от отговора, за съжаление, тъй като става дума за осиновяване. С изключение, може би, на този аспект, че е, семейното е, право, брачните дела по някакъв начин са засегнати. По никакъв начин обаче не има, няма допитване до властите в България, до Министерство на правосъдието. Аз трябва да кажа пред носителите, че имаме една сериозна трудност пред себе си. Имаме семейство, което е осиновило детето, т.е. те ще имат някаква семейна връзка с това дете и от друга страна имаме семейство, което е загубило своето дете. Не съм сигурна какво ще стане за в бъдеще, надявам се, че ще се намери решение така, че детето да получава възможно най-добри грижи. Но тук определено има въпроси, които засягат цяла Европа, не само Великобритания или България. Е, и ето защо мисля, че пред комисията има много задачи, неотложни задачи и трябва работата да продължи. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Извинявам се, че говорих толкова дълго. Добре е, че получих информация за това какво точно се случва и трябва да ви обещая, че ще продължа да съм в пряка връзка с вас по всички въпроси, свързани с нарушението на правата на децата. Благодаря ви за думата. Благодаря, казва председателката. Вашето изказване беше полезно, но и дълго. Не винаги говорите дълго. Интересно е да се навлезе малко в подробности, защото е, виждате, че става дума за трансгранични проблеми. Е, в Европа ставаме свидетели на много различни проблеми. Това не е единствената петиция с такъв характер, между другото. Осмелявам се да кажа, че става дума за систематично нарушаване на правата на хората. Това не е един конкретен отделен случай. Както вие обаче справо изтъкнахте, това семейство е тук, за да покаже на хората, че нещо се случва и то се случва систематично. И ето защо тази история на това семейство може да помогне на други семейства в бъдеще е, и да се надяваме, че е, ще се опитаме и че ще в крайна сметка ще намерим решение на този проблем. За мен тук става дума за дискриминация. Това го каза и колегата Малинов. Още няколко колеги са се записали. Паул е наред сега. Nagyon rövid leszek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 от Обединеното кралство. И явно има нещо гнило в това кралство, като видим какво е отношението на британските власти. Явно, че има сериозен систематичен проблем. Ето защо подкрепям колегите, които настояват петицията да остане отворена. Предлагам също така да изпратим писмо до властите на Обединеното кралство и в това писмо да ги призовем да разгледат възможно най-бързо този конкретен случай в сътрудничество с българските власти. Също така, призваваме и колегите от България да бъдат по-енергични. Ами, тази смятам, че много насърчаващ факта, че толкова много от колегите българи са днес тук, колеги, които не винаги присъстват на заседанието на комисията по петиция, което е много положително. Но след към това ми се струва шокиращ факта, че няма нито един колега от Обединеното кралство днес тук в залата. А всички те бяха известени за днешното изслушване. Питър имате, Петър имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да добавя и аз нещо към казаното до тук. Когато става дума за деца и то за малки деца, няма как човек да остане безразличен. И благодаря на всички колеги, които се съгласиха да разгледаме тази петиция по ускорената процедура. Колегата преди мен имаше пълно право. Обикновено това не се случва. Правата на детето би трябвало да имат върховенство на всички други въпроси. А проблеми съществуват не само в Обединеното кралство. Има и много други случаи на незачитане на семейното право. Европейската комисия твърди, че компетентни са държавите членки, но регламентът Брюксел 2 предвижда метод на сътрудничество. Когато обаче говорим за правата на детето, когато говорим за сътрудничество, според мен съответните държави членки би трябвало да влязат в контакт помежду си и да намерят някакво решение. Сътрудничество не значи да осведомите другата държава, че сте взели решение и тя трябва да се образи с него. Не. Сътрудничество значи истинско сътрудничество. И доколкото разбирам от предоставените ни документи, българските власти са предложили на британският съд случаят да бъде прехвърлен в български съд, за да може и бабата на детето да бъде свидетел по време на процеса. И тук се изказвам не като юрист, а като политик. Това ще, ще е действително минимума, а именно да се изчака малко, да се разгледа случая преди детето да бъде дадено за осиновяване. Можеше, например, детето да бъде изпратено при приемно семейство, а не направо да бъде дадено за осиновяване. Сега обаче решението вече е взето от властите на Обединеното кралство, българските власти принудени да се с това решение. Според мен това не е сътрудничество. Да, съгласен съм, трябва да изпратим писмо до властите на Обединеното кралство, но пак казвам, когато говорим за сътрудничество, госпожо представител на комисията, аз разбирам нещо много по-различно. По-, по в регламента Брюксел 2 се твърди, че трябва да има сътрудничество, но тук сме свидетели на нещо съвсем различно. За мен, пак повтарям, сътрудничество е да се гарантира най-доброто решение за детето, а не да се взимат едностранни решения. Разбира се, петицията трябва да остане отворена, трябва да изпратим писмо на властите на Обединеното кралство и също така да помолим Европейската комисия да продължи да разследва как се прилага сътрудничеството в рамките на регламента Брюксел 2, защото не съм много съгласен с начинът по който тя се осъществява в момента. Явно е, че сътрудничество няма, когато властите в Обединеното кралство си позволяват да взимат решение и да ги съобщават на друга държава членка. Това не е сътрудничество. ако в случай направим, се вземе решение, което да е в полза на биологичната марка, това значи, че детето ще бъде отнето този път от осиновителите му и ще бъде дадено на, биологичната майка, детето самото нищо няма да разбере от случващото се. Много често се говори, че политиката се основава на реализма. И че когато тя не отговаря на действителността, то тогава самата политика трябва да бъде променена. А когато няма възможност за промяна, тогава трябва да се приеме реалността. В случай обаче мисля, че има възможност за промяна. Ето защо се обръщам към Европейската комисия. Ние искаме един истински Европейски съюз. Европейски съюз на гражданите, когато говорим за правата на детето, говорим за човешки права и трябва действително да предвидим едно европейско гражданство, което да гарантира основните права на всички, включително и на децата. Благодаря ви. Благодаря, Петър. Госпожа Кунева има думата. Благодаря ви много. Ще говоря на български, независимо, че съм депутат от гръцката държава. А, бих искала да подкрепа това семейство, което дойде днес да ни разкаже за този случай, който касае цяла Европа. А, той не е единствения случай, както казахте. Това са много случаи в Европа от десетилетията наред. Аз, доколкото бях цяла една статистика, за първи път това явление започва с чужденците, с турците, които идват да работят в Европа, с тяхните деца. След това започва с всякакви други националности чужденци, работещи в Европа. А последната статистика казва, че вече и 2% от децата, които се вземат насилствено от тяхните семейства, се дават за отглеждане в чужди семейства или за установяване, са и на местни граждани. Това говори много лошо за политиката и за закона, който все още съществува и се спазва в Европа. Мисля, че е една огромна грешка. Не искам да кажа, че е политика, защото е много лошо да говори за, Бълга... за Европа, ако това е политика на Европа. Това е една огромна грешка, която десетилетия наред, наред се изпълнява от властите на тези държави. Значи най-много нарушения, аз доколкото наблюдавам, има в Норвегия, в Англия и във Франция. Има също в Австралия и в Америка, другите държави, които са извън Европейската общност, толкова много нарушения. Мисля, че трябва да вземем сериозни мерки, да преразгледаме тези закони, да видим къде са грешките, да не позволяваме това да се случва. Аз ще ви кажа на база на тези закони, които в момента съществуват, какви други злоупотреби стават в България. Например, последната една година. Е. Деца се вземат на сила от майките им чрез съд и се дават за отглеждане в семейства, които не ги хранят, нямат през децата и се разхождат по улиците. Без контрол. А, бащите от тия семейства бият майките, вземат парите и ги спиват по заведенията. Тия пари не отиват при децата а майките, които са раждали децата, искат да си ги отгледат, но те им поставят условията. Няма жилище, безработна си, не можеш да си гледаш детето. И не го дават въобще. Тя е обречена още преди да се роди детето, че ще го вземат и няма да го има. Това е много тежко за една майка. И какво става? 600 лева се дават на семейството, което взема на отглеждане децата. Ами ако една майка, държавата й даде 600 лева да се гледа на нейното дете, тя ще бъде като царица в България. Това са една нормална сума с отглеждането на едно дете. Защо имаме такава крешна политика, не мога да разбера в Европа. Къде са интересите? А, случайно имах възможността да наблюдавам кореспонденциите по тая тема наблюдавах нивото на, интелект, на интелекта на бабата на Меган. Това е една жена с много висок интелект, много възпитана, много сдържана, на която може да се му довери. И предполагам, че читрите това, което е отгледала, са на такова ниво като нея. Благодаря ви много. Thank you. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Питера. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да обърна внимание на един малко по-различен аспект тук. Останах с впечатлението, когато слушах какво се казва по този казус, е, че е, става дума освен всичко друго за нарушаване на правата на страната в рамките на съдебното производство. Още една петиция имаме тук, където клиента казва, че документите не са били преведени на родния език на е, съответната страна по делото. Мисля, че независимо от тази е, драма, която е, виждаме тук и на която ставаме свидетели, е, има и един друг проблем. И това е процесионалното нарушение. Съдилищата в Великобритания не зачитат правото на една от страните в рамките на производството. Ставаме сме свидетели на това и друг път. Нека съответно да проверим как тече процедурата въобще, как тече производството в Великобритания. Освен това, дава ли се правна помощ? Всички трябва да знаят, че когато нямат достатъчно средства, те имат право да получат защита от държавата и то безплатно, трябва да им се дават всички документи на родния им език. Въобще тези хора трябва да се третират като граждани с пълни права. Виждате, че става дума за цяла поредица от решения, които са взети без да са отчетени правата на една от страните по делото. Благодаря. Дебата беше интересен и ползотворен. Колегите се допълваха взаимно и станахме свидетели на един конкретен модел на работа. Мисля, че така трябва да процедираме. Вие като вносители искате ли да кажете нещо, само че много-много накратко? Нека и аз да добавя нещо. Аз съм Сабин Макнил, която работи по този систематичен модел на принудителните осиновявания и така нареченото заграбване на деца в Великобритания. Трябва да знаете, че само 4% от децата, които се отнемат, се осиновяват. Трябва да ви уверя, освен това, че онези, които се осиновяват, не винаги са в щастливи семейства. Мисля, че трябва да дойдете и да проверите какво се случва. Аз миналата седмица бях в две съдилища. Е, отвратително е онова, което се случва. Когато четете решението на съда, е, ви казват, че черното е бяло, а бялото черно. Трудно може да се повярва на нещо е, подобно. Аз се гордея с Ели, защото тя събра 5500 подписа и още повече подписи в подкрепа на това да се премахне принудителното осиновяване. Моля ви е, най-горещо да ни обърнете внимание. Трябва да знаете какво се случва. Благодаря ви за тази възможност. Благодаря за това, че се изказахте. За мен е много трудно да направя обобщение на този случай. Едно нещо е пределно ясно. Петицията остава отворена. Аз лично бих искала да разбера дали бихте желали аз, заедно с колегата Магинес, която пък е заместник-председател по темата права на децата, ние двете да седнем заедно с секретарията на Комисията по петиции и да се опитаме да се свържем с Европейската комисия, за да се намери някакъв изход от положението. И е, след това, като свършим нещо конкретно, можем да е, дадем информация за това какво е направено. Добре, ще се възползваме максимално от всички инструменти, които са на разположение. Колеги, съгласни ли сте с е, това предложение? Добре, благодаря ви. Значи така ще действаме. И естествено петицията остава отворена. Този въпрос не е приключил. Вносителите искат ли е, да приемат една такава идея? Да, добре. Така ще направим. Обръщам се и към комисията. Бъдете готови, ще ви се обадим. Добре, благодаря и на вас. Това е една малка крачка напред. В никакъв случай не можем да кажем, че проблема е решен, но ще продължим да работим за намиране на изход от положението и за следващите стъпки. Благодаря на всички, че присъстваха по този въпрос. Времето доста напредна, така че веднага трябва да преминем към другата петиция. Тя е с френски вносител от името на Сдружение Диамант във връзка с лицата страдащи от аутизъм във Франция. Тук от комисията е господин Лауренсус. Веднага му давам думата. Мерси, мадам ла президент. Ла петиционера Лег. Благодаря, госпожо председател. Всичко, на петиста твърди, че правата на човека, а именно правото на образование без дискриминация, въз основа на равенството на възможности на лицата, за, страдащи от аутизъм, не се зачитат във Франция. Ето защо вносителката призовава Европейския парламент да предприеме мерки, за да се гарантира, че лицата страдащи от аутизъм не се лекуват до психиатрични клиники, а могат да бъдат интегрирани в специални училища. В Франция аутизма се смята за психо, психично заболяване, а не като невробиологично заболяване. Искам да пъти се твърди, че в Франция са страдащи от аутизъм не са третирани по равноправен начин и също така тя настоява да има образование и отношение, което да насърчава тяхното развитие в пълния потенциал. През 2003 година орган на съвета на Европа взе решение въз основа на жалба, внесена от Аутизъм Европа в Франция. И там се твърди, че положението с децата, страдащи от аутизъм във Франция представляват нарушаване на Европейската социална харта. А Европейската социална харта е одобрена в рамките на Съвета на Европа, прията през 1971 година и преразгледана през 1996 година. Също така Конвенцията за правата с уврежданията на ООН, която е ратифицирана от Европейския съюз, защитава правата на децата с увреждания. Те имат право на образование без дискриминация възоснова на равенството на достъп. Това са членове 7 и член 24 от конвенцията. Европейската директива за равенството на на равни шансове на децата с увреждания е влязла в сила 2005 година, както и законът във Франция, закон 102 от 2005 година. Освен това, Франция плета плана за аутизма от 2010 година с три цели. Подобряване на научните познания за аутизма, професионалните обучения, по-добро установяване на децата, страдащи от аутизъм, за да им се гарантира по-добра подкрепа за тях и за техните семейства и да, да се намери възможно най-добрият подход за лечението им. Възоснова на разглеждане на всеки конкретен случай. Над 180 хиляди евро са отпуснати за осигуряване на нови 400 места за образование на деца с аутизъм от 2010 година насам. Това са коментарите на наблюдението на Европейската комисия по този случай. Европейската комисия се е ангажирала да защитава и насърчава защото правата на човека в Европейския съюз и на лицата с увреждания. Два члена от Хартата на основните права на Европейския съюз засягат тази настояща петиция, член 24, според който децата имат право на закрила и помощ, която да гарантира тяхното благосъстояние. Член 26 от хартата признава и зачита правата на хората с увреждания да се възползват от мерки, които да насърчават тяхната автономност, е, тяхното развитие на и потенциал и пълноправното им участие в живота на общността, в която живеят. А член 151 точка, е, е, не, не е първа от хартата, уточнява, че хартата засяга само европейските институции, и само в случаите, когато държавите членки прилагат европейско законодателство. Член 6 от договора за функционирането на Европейския съюз също така постановява, че разпоредбите на хартата за основните права не могат по никакъв начин да увеличават правомощията на Европейския съюз отвъд разписаното в договорът. И накрая член 165 от договора постановява, че организацията на образователните системи и съдържанието на учебните програми е отговорност отговорност на държавите членки, а не на европейските институции. И така, въз основа на тези факти, Европейската комисия установява, че няма нарушаване на европейското законодателство, което да може да е обоснове на страна на Европейската комисия. и въпреки, че се интересува от пълното защита на правата на децата от страна на държавите членки, Европейската комисия смятам, че в областта на образованието няма как да се започне процедура за установяване на нарушение на европейското законодателство и въз основа на това Европейската комисия смята, че тази петиция трябва да бъде затворена. Много ви благодаря. А, сега започваме с разискването. Рос, имате думата. Много ви благодаря. Действително, както каза представителят на Европейската комисия, възоснова на принципа на субсидиарност, компетентността в, по отношение на образованието е в е на ниво държави членки, в някои случаи на ниво региони. Вярно също така, че държавите членки Европейския съюз са страни по конвенцията за защита на правата на хората с увреждания на ООН и там ясно е разписано, че всички трябва да допринасяме за приобщаващо образование на хората с увреждания, като означава, че специализирани училища могат да се предвиждат само в случай на тежки увреждания и то това трябва да бъде изключение от правилото. Ето защо, за да насърчаваме този вид приобщаващо образование, училищата трябва да, разпо... да разработят системи за работа с деца с даден вид увреждане. И в случая трябва учителите, които осигуряват обучението на целия клас, трябва да са в състояние да се занимават и с детето с увреждания. Такива са разпоредбите на конвенцията, но те не са постигнати в нито една от държавите членки в Европейския съюз, тъй като приобщаващият метод на образование все още остава изключението, а принципно тези, този, тези деца се обучават в специализирани училища в момента, ако дадено дете страда от увреждания и се намира в класната стая на обикновено училище, то ще има по-малки шансове да развие своя потенциал в сравнение с другите деца, защото няма да му се обърне необходимото внимание. В Франция се смята, че аутизма е психично заболяване, но това е погрешно. При това положение няма как да говорим за равенство на шансовете или за приобщаващо образование. Не може също така да се говори и за насърчаване възможности за доста до пазара на труда на хората, се от увреждания. Така че аз съм много се притеснявам от тази петиция, която показва, че има подобно отношение към аутизма в страна като Франция. И трябва да призная, че това наистина е много притеснително, защото аутизма вече може да се диагностицира. Той е свързан с редица увреждания и това действително е факт, който ми притеснява. Има опасност хората, страдащи от аутизма, да не се възползват от същите шансове като останалите граждани. Тук наистина говорим за разпоредбите на Харта за основните права. Трябва съвместно с Комисията по правни въпроси и Комисията по основни права да разгледаме как точно е транспонирана конвенцията за хората с обръщане на ООН в държавите членки. Ще обмислим как точно ще разгледаме тези, това транспониране, но от форума на хората с увреждания се оказва, че транспонирането и прилагането на тази конвенция определено е свързано с много слабости и пропуски. Ето защо случайно Европейската комисия да съблюдава за зачитане на разпоредбите на конвенцията. Конвенцията е много интересна от теоретична гледна точка, но за нещастие практиката е нещо съвсем различно, както че се случва в Европа. На практика разпоредбите и не се зачитат и затова ние трябва да съблюдаваме за нейното спазване. А приобщаващото образование наистина е бъдещето на Европа, но трябва да започнем сериозно да работим за нейното превръщане в действителност, а към момента училищата в Европа по никакъв начин не могат да бъдат определени като приобщаващи. Малцина са училищата, които мал, много са малко училища, които го правят. И трябва да стремим за постигане на тази цел. Благодаря ви. Не виждам някой друг да иска думата. В такъв случай предлагам следното. Предлагам ви, тъй като както чухме няма нарушаване на правото на на европейското законодателство, както ясно заяви Европейската комисия. Все пак обаче трябва да предприемем някакво мерки. Така че аз ви предлагам да изпратим писмо до Европейският форум на хората с увреждания и на Европейският форум за правата на детето и да им обърнем внимание на този проблем. Има ли други предложения? Да, знам, че по това време е толкова късно след обед, малко ни липса творческо вдъхновение, но ми се струва, че моето предложение беше толкова лошо. Ако ви имате предложение, ще ви ще ви чуя с радост. Съгласни с моето предложение. Добре, в такъв случай продължаваме. Чухме една много тежка лична драма, Засекнахме въпроса за хората с увреждания. Сега продължаваме с въпросите за конкуренцията и изключване на петиция относно изключването на италянските морски концесии. Ренато Пепани и Даниеле Лоренцо са тук. От страна на Европейската комисия тук е господин Лавачи. Първо дам думата на носителите на петицията. And try to be, е, since we are running short of time, try to be very much to the... Моля ви да се придържате по същество. Eh, grazie intanto per l'audizione, sicuramente un fatto importante. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ни давате възможност да ви гостуваме днес. Аз съм представител на консорциум, представляващ над 2000 компании в Италия. Ние сме италианския символ на гостоприемство в Европа. Вече 10 години италианското правителство не отговаря на нашите искания по отношение на отпускането на морски концесии. Законодателството действа от 1951 година, като имаше доста преразглеждания. От 2006 година натам обаче италианското правителство престана да взима предвид нашите виждания. Нашата петиция бе обявена за допустима ние сме съгласни с всичко, което казва Европейската комисия, като Целта ни е нашите искания да бъдат чути до края на годините. Над 8000 км е крайбрежната ивица в Италия. Има много свободни плажове по тази ивица. Критерият обаче за свободното установяване, критерий, който фигурира и в директивата Болкенштайн, е критерий, който ние не подкрепяме, но който дава възможност на италианското правителство да разполага с тези терени. На крайбрежната ивица има и над 30 000 малки е, семейни стопанства. от 2006 година а, е, ние призоваваме за нови концесии на ресурси или собственост за обществено ползване. Смятаме, че съществуващите е, стопанства трябва да продължат да съществуват – и изискваме да се въведе разумен срок. Ние искаме минимум 5 години и максимум 30 години за използване на съответното стопанство. Сега ще дам думата на господин Лоренцо, който е адвокат и ще може да навлезе и в правни детайли. Благодаря ви, госпожо председател. Както каза господин Папани, ще се опитам да навляза в някои юридически подробности. В петицията сме се спрели на един изключително важен аргумент, а именно в Италия съществува закон 404 от 1994 година, който дава възможност за концесия от 20 години в замяна на инвестиции. Тоест, трябва да се инвестира, за да може да се подобри е, тази публична собственост. Допитахме се до правителството, за да видим дали това законодателство отговаря на изискванията на директивата за услугите или директивата позната под името Болкенштайн – В отговора си от август 2014 година Европейската комисия изтъква принципи, които според нас са изключително важни. Продължителността за отдаване на концесии се определя от държавите членки. Държавите членки, се казва, могат да вземат предвид използването на съответната собственост и целите, които се обслужват. За нас днес е важно да поставим акцента върху следното. Вече отдадените концесии са били отдадени по смисъла на процедурата, описана в директивата Болкенштайн – в член 18 от изпълнителния кодекс на италианското законодателство се казва, че концесиите трябва да бъдат отдавани по начин, който удовлетворява всички граждани. Това означава, че всеки един гражданин може да се произнесе за или против отдаването на съответния плащ на концесия. всеки гражданин може да се включи в отдаването на концесия, но така или иначе най-важен е публичният интерес. Както казах, следват се процедурите описани в директивата Болкенштайн. Директивата е прозрачна, тъй като предвижда участие на всички, които проявяват интерес. Процедурата се обявява публично, което означава, че всеки може да поиска да участва в концесиите. В случая в Италия се прилага процедура, която, както виждаме, е в пълно съответствие с директивата за услугите. Затова нашата федерация изисква вече отдадените концесии да се смятат за концесии в съответствие с общностния принцип. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. И най-вече за това, че се съсредоточихте върху конкретния проблем. Сега давам думата на колегите за въпроси и коментари. Госпожа Коми. Е, questo è un problema in merito alla direttiva Благодаря ви. Този проблем е свързан с проблема, възникнал с директивата Болкенштайн. Много такива проблеми възникнаха и по време на предишния ни а, мандат. Чухме а, направените коментари. Те всъщност се изразяваха в анализ на случващото се в Италия. Все пак бе поставени въпроса за съдбата на тези 30 000 семейства, които сега ще загубят работата си. Европейския съюз винаги е приемал разпоредби, включително и законодателството за малките и средни предприятия, които имат за цел да помогнат на малките и средни предприятия, както и на микропредприятията. Аз бих искала да ви помоля да оставим петицията отворена, защото италианското правителство по никакъв начин не спомага за решаването на възникналия проблем. А за концесиите на новите морски плажове смятам, че трябва да се спазват принципите на свободната търговия. Но за вече отдадените на концесия плажове Въпросът опира до преговорите между италианското правителство и представителите на а, бранша. Много хора са направили сериозни инвестиции и то в рамката на предварително одобрения график с италианското правителство. Ако трябва да вземем предвид и търговски аспект, то бихме да могли да го направим, като постъпим малко по-различно. Бихме искали всички процедури, които вече са започнати, да продължат. Защото никой не може да знае какво решение ще се вземе през юни, юли и така нататък. Хората просто ще спрат да инвестират. Обедена съм, че помощта на Европейския съюз е необходима. Ако искаме да бъдем единни, то можем да го направим в този случай. Европейския съюз трябва да се намеси. От декември очакваме законодателен акт. Европейската комисия вече беше назначена от Европейския парламент. Европейската комисия, както и ние, всички ние трябва да защитаваме интереса на гражданите. Приканвам всички ви да подкрепите идеята за оставянето на тази петиция отворена, председателката. Извинявам се, направих грешка. Давам си сметка, че и третия вносител на петиция е тук. Затова нека да чуем и вас. Петиция 537449. Благодаря. Ще се опитам да демонстрирам какъв е проблема, каква е ролята на комисията и защо има проблем. Комисията смята, че става дума за услуга. Това обаче е концесия с цел използването на обществени земи с частна цел. Имаме административно решение, което казва, че това е обществена земя. Тя е част от италианското крайбрежие – е, всичко в крайна сметка се свежда до размера е, и до оформянето на договора за найем. Естествено, може да се предоставят услуги и да се е, прави някаква печалба. E Концесиите могат да се дават само за ограничен период и трябва да има подбор на кандидатите. Смята ли комисията обаче, че член 12 трябва да бъде правното основание тук? Не, според мен не може да става дума за нещо подобно. Италианските власти трябва да направят нещо. Тези плажове могат да се използват с различна цел. Те могат да се използват за барове, за ресторанти, за хотели. Няма значение какъв е концесионния договор. И така, ако се даде разрешително от местните власти, то е свързано с услугите, които се предоставят, а не с концесията. Това не е нарушение на директивата, не е нарушение на член 12, в него се говори за природни ресурси, за публична собственост, а не за частното използване на публичната собственост. Има важно разграничение между публичното и частното. Концесионера обаче иска да включи тук и териториалното устройство. Това е частна концесия. Председателката – между другото, мисля, че повтаряте много от това, което вече чухме. Моля ви да сте пределно кратък, тъй като времето никак не е много. Eh, В заключение, Всъщност исках да кажа нещо малко по-различно за директивата 2003 214 там се казва, че е, определена публична собственост може да бъде е, отпускана с цел печалба. Не мисля обаче, че точно в този случай имаме концесия. Ако концесиите не се считат за концесии за предоставяне на услуги, абсурдно е те да бъдат считани за нещо друго. Какви са последиците от това погрешно прилагане на директивата. В крайна сметка ще има присвояване на компании, хората ще загубят своите разрешителни. Говорим за малки компании, за много малки семейни дружества. Хората ще загубят не само тях, но и своите жилища. Ще загубят своите инвестиции, Така че в заключение трябва да кажа, че комисията трябва да признае, че директивата не се прилага точно за тези концесии и ето защо трябва да има конкретна директива точно за този вид операции. Не искаме да има дискриминация. Ако комисията приложи директивата обаче, Искаме това да се направи както се прави в Испания. Там концесиите са за минимум 30 години и максимум 75. Това би било един добър подход. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията господин Тиеде. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да съм съвсем кратък, защото тези петиции вече бяха обсъдени подробно. Нека да ви дам информация какво се случи. Първият въпрос е следния. Често обсъждаме как да приложим съществуващото законодателство към подобни случаи. Говори се за това дали директивата за услугите се прилага тук или не. Вече сме казвали, че за нас отговора е да. Така или иначе, дори да допуснем, че тази директива не се прилага, съществуват и така наречените фундаментални економически свободи, като правото на установяване. Тези права са свързани с прозрачност тогава, когато се дава достъп до съответен пазар. С други думи, ако искате да имате някакво разрешително, е, трябва от време на време да има и е, търк в това отношение. И така стигам до втория въпрос. Каза се, че говорим за малки семейства, семейства, в които всеки работи в е, този малък бизнес и трябва да се намери точното равновесие. И така стигам до третия си аргумент. Не мисля, че днес можем да вземем решение. От октомври 2014 година е, се води дело по въпроса в е, съда в Люксембург. Ето го сега номера на делото. С 458 наклона на черта 14. Италиански съд е, административно трибунале Перла Ломбардия е, повдигна този въпрос във връзка с Лаго Дигарда. Въпросът е следния. Може ли държавата да увеличи срока на тези концесии или е, в някакъв момент те трябва да бъдат обект на някакъв търг, на конкуренция? И така се връщам до първия си коментар става дума за съществуващо законодателство. Топката е в полето на съда в Люксембург. Не може нито комисията, нито комисията по петиции да реши проблема. Това е с няколко думи. Продължаваме техническите разговори с италианските власти. Мисля, че трябва да намерим необходимото равновесие. От една страна има економическа свобода, трябва да има известна конкуренция, от друга страна трябва да се обърне внимание на малките семейни предприятия. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Много е хубаво, че виждаме, че има някой, който говори кратко и по същество. Това мога да го кажа след като чух всички изказвания. Сега трябва да дам думата още веднъж на колегите, не на вносителите обаче, защото вие взехте думата и не я върнахте. Ще дам думата на колегите за изказвания, но моля да сте съвсем кратки, тъй като времето много напредна. Госпожа Коми. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи само за Ломбардия. Съответният член засяга само морските курорти а не езерата. Езерото Гарда не се засяга тук. Говорим за плажове, за морски курорти. Езерото Гарда е красиво, може да се плува в него, но то не представлява плаж. Морски плаж. Господин Ци... Чирило. Да, съвсем накратко. Както каза комисията, мисля, че тази петиция трябва да остане отворена. Изчакваме италианското правителство да създаде правила или да напише закони. Така че иска ми се петицията да остане отворена. Нека да изчакаме и да видим какво ще направи правителството в Италия. В заключение, трябва да кажа, че на карта са заложени не само работните места и малките компании. Всъщност целият сектор на туризма в Италия е заложен на карта, тъй като той се основава на тези много отдавна установени системи. Благодаря. Така че трябва да зачитам интереса на всички. Председателката, ако дам думата сега на вносителите, мисля, че ще трябва да останем тук до утре. Бях много кратък и в първото си изказване. Просто искам да кажа, че двете петиции са много различни. Те засягат две различни неща. Искаме законите да се прилагат за онези публични земи, където се е, използват е, е, за, за, за публични земи, които се използват за печалба за частни лица. Другата петиция много не я разбрах, но тя е съвсем различна. Председателката. Както каза и комисията по първата петиция, можем да приканим онези, които имат е, правото да обжават, е, да се опитат да получат правна защита в национален план. Не сме използвали всички е, методи за, за правна защита. Освен това, комисията каза, че ще се свърже с съответните италиански власти, за да се гарантира, че услугата, директивата за услугите по-скоро се прилага в пълна степен. Тук чета това, което сте написали. Вие сте обещали да гарантирате, че директивата за услугите се прилага в пълна степен за плажните концесии. Казахте, че има и дело в а, съда. Това означава, че можем да затворим петициите и да изчакаме решението на съда или пък да оставим петициите отворени. Ние решаваме. Да останат отворени, така ли? Това ли искате? Добре, така ще направим. Благодаря. Надявам се, че вносителите са доволни от това решение. Бих искал обаче да ви приканя да продължите да разговаряте с италианските власти, за да се гарантира пълното прилагане на директивата, защото аз лично смятам, че тя не се прилага в пълна степен. Нека да преминем сега към транспорта и полската петиция. Става дума за град Плоцк в централна Полша за намарена транспортна инфраструктура. Давам думата веднага на комисията, тъй като няма вносители в залата. Госпожа Каролина Дибовска. Заповядайте. Thank you, Mr. Благодаря, госпожо председател. Петицията засяга Полски град, затова ще се възползвам от тази възможност да изкажа народния си език. Петицията засяга една социална кампания с цел осигуряване на адекватна транспортна инфраструктура за град Плот, където се намира и важна за Полша рафинерия. Преди обаче да представя позицията на Европейската комисия за предложенията направени от относителите на петициите, най-напред бих искала да направя две уточнения. Първо, Първото е свързано с правилата за съвместно управление в рамките на политиката за сближаване. Както знаете, той се основава на принципа на взаимно допълване и партньорство между Европейската комисия и държавите членки. по отношение на съответните им правомощия. И в този контекст Европейската комисия не се намесва в процеса на подбор на платите с изключение на най-големите проекти над определена стойност. За периода 2007-2013 година този таван беше от 50 милиона евро до 2012 година от 85 милиона евро по отношение на проекти в областта на транспорта. Също така трябва да отбележим, че е, в, в, в, за програмния период 2014-2020 година Плотск, град, който се намира в региона Мазов ще попадне в категорията на по-развитите региони. А това има и своите последици за съфинансирането по европейската политика по сближаване. То ще има по-малко равнище на средства за по-развитите региони в сравнение с по-малко развитите региони и финансирането трябва да се случи върху четирите тематични области. По отношение на въпроса, повдигнат от вносителят на петицията, трябва да отбележим, че в третата петиция се е, споменава един нов елемент, тъй като това е третата подадена петиция. Става въпрос за предложение за нов законодателен акт, който да задължи държавите членки да гарантират доброто функциониране на регионите, които са от ключово значение за доброто функциониране на целите Европейски съюз. Аз представлявам генерална дирекция регионално развитие и ние нямаме становище по предложен законодателен акт. Но що се отнася за подобряването на сигурността на транспортната инфраструктура, Независимо от факта, че Мазов ще вече попада в категорията по-развити региони, все пак са заделени определени средства за транспорт в рамките на новият програмен период 2014-2020 година. Съществува регионална оперативна програма, в момента тече процеса на взимане на решение в Европейската комисия и то трябва да е готово до края на месеца. А по въпроса за предварителния списък за допустимите проекти е предвиден въз... обновяване на железопътната линия между Котуново и Плотск. И това е проект, който ще получи съфинансиране от национални фондове има също така един проект, който засяга нова железопътна на връзка между Плоцк и друг град, като по този начин ще се свържа Плоцк с европейският коридор на горива. А що се отнася до инфраструктурата в самия град, държа да ви припомня, че по отношение на сухопътните пътища с финансирането на проекти за наземен транспорт трябва да бъде финансирано от националните институции и не се предвиждат нови допълнителни проекти, независимо за какъв вид пътна инфраструктура става дума. При след това е възможно подобни проекти, свързани с изграждането или ремонта на по-малки пътища, да бъдат включени в инвестиционните приоритети за намаляване на емисиите от спалникови газове. Има такава възможност, но списъка с проекти по тази тематична област още не е изготвен, тъй като той е свързан с интегрираната регионална стратегия и интегрираните инвестиции. Така че всичко зависи от управляващите власти в региона на Мазовше. Благодаря ви. С това започваме разискването. Госпожа Питера, имате думата. To jest dość trudny temat, bo to jest mój... Благодаря ви. Въпросът е доста сложен това е моят избирателен, избирателен регион. Аз представлявах същият избирателен регион и в Националния парламент, така че въпросът много ме вълнува. Плоски град с население от 130 хиляди души близо до Варшава. В него има голяма рафинерия на възраст над 50 години и дейността на това предприятие създава сериозни проблеми, тъй като транспорт и в частност железопътният транспорт е много активен, влакове, ветровото плот във всички посоки. А едновременно с това тази рафинерия е един от основните работодатели в града и в целият регион. Ето защо не мисля, че може да се твърди, че европейската, че полската държава не инвестира в региона. Подобно твърдение не отговаря на истината, тъй като имаше редица инициативи, бяха обновени пътищата, използвани от тежкотоварните автомобили, бяха ремонтирани мостове. Има също така и проблем с управлението на пътищата и с решението кой има възможност да разходва средствата. Част от средствата се разходват от а, общината, други от региона, трети от, на държавно равнище. Освен това, инвестиции бяха направени от страна на кметството на града. За щастие мога да заявя, че аз не съм наясно с никакви случаи на инциденти или катастрофи с железопътен или сухопътен транспорт, свързан с дейността на рафинерията на компанията Орлейн. По въпроса с инвестициите, предложите инвестиции наистина са широко мащабни, те няма как да бъдат осъществени наведнъж. Няма как тези инвестиции да бъдат ам, осъществени в един и същи момент във времето. Имаме нужда от а, пътища, от естакади, от мостове и всички сме наясно, че изграждането на подобна инфраструктура изисква време поради бюджетни ограничения. Затова предлагам да не затваряме петицията, но да се опитаме да разберем от представителите на полското правителство какво е положението по отношение на сигурността. Защото като говорим за инвестиции до 2012 година, все още има предвидени такива. В момента се осъществяват инвестиционни проекти, има предвидени и други. И доколкото аз поне съм запозната, има и редица гаранции за безопасност, съществуват различни регулаторни изисквания, съществува цяла система за безопасност, която ще се задейства, ако има някаква заплаха. Така че нека най-напред да попитаме комисията по околна среда какво е тяхното становище и дали инфраструктурата, която обсъждаме, по някакъв начин вреди на околната среда. Така че да, моето предложение е петицията да остане отворена преди да вземем окончателно решение, би трябвало да се свържем с полските власти, да поискаме конкретни данни от тях. Но на мен поне ми се струва, че полското правителство прави всичко възможно за да гарантира безопасност в града и региона. Благодаря ви. Някой друг иска да допълни нещо? Госпожа Питера предлага петицията да бъде да стане отворена. Аз щях да предложа да изпратим писмо до полското правителство, в което да изложим становището си чухме от Европейската комисия, че няма нарушаване на законодателство, се изпраща на писмото да затворим петицията, но трябва да обърнем внимание, че съществува такъв проблем и да уведомим после власти, че обсъждаме този въпрос. Аз лично обаче не виждам защо да остава отворена тази петиция. Това са петиции от 2012-2013 година. И вероятно няма да има нови факти, които да бъдат добавени, но може би не трябва да се намеса. Маргарет, имате думата. Sometimes we should also be strong enough to close. Ами, понякога смятам, че трябва да проявим смелостта и да затворим някои петиции. Да, може би добра идея е да изпратим писмо до полските власти, но често казвам, не виждам защо да петициите да остават отворени. Така че предлагам вашето предложение. Искам да давам съвети, но наистина ни не виждам причината да си петиции да останат отворени. Normally, I, I normally don't, I don't give a по принцип аз не правя предложения преди да съм изслушала колегите, но мисля, че само вие имате предложение. Сега обаче и Маргарет предлага затварянето на петициите. И в крайна сметка трябва да го направим в някакъв момент. Една по една трябва да затваряме петициите. Съгласни си да промените становището си, ако изпратим едно добре формулирано писмо до властите и вносителите на петициите. Съгласна ли сте? Да. Исках да предложа същото. Нека просто да видим как ще реагира полското правителство. Да ни, нека да ни продължи цялостната програма, с която разполага, след което ще имаме пълно основание да затворим петициите или да оставим отворена. Добре, така ще поседираме. Прекрасно. И така продължаваме с една много интересна петиция. И вносителят на петицията е сред нас. Това е Савас Мигрополос. Петицията е относно на нарушение на правото на Европейския съюз от Комисията и Европейската централна банка във връзка с Гърция. Темата е економическата криза. Представители на Европейската централна банка бяха поканени да вземат участие на днешното ни заседание, но те отхвърляха нашата покана. Вие сте тук, като на петицията имате думата. Му за το и και τη на връзка βρίσκομαι σήμερα εδώ Благодаря ви, госпожо председател. Изключително горещо ви благодаря за поканата. Аз бих искал да изразя а, тъгата си и гнева си по адрес на Европейската Централна банка. Петицията беше изготвена през март 2012 година. А по време на предишния мандат на Европейския парламент е, вие излязохте с две резолюции по въпроса. Междувременно в рамките на Томас Спринг срещу ирландското правителство бе взето съдебно решение – има много доказателства за нарушаването на законодателството спрямо Гърция. Така, например, има проучване на ООН от май 2014 година във връзка с нарушаването на правата на човека в Гърция – има и друг доклад през 2013 година във връзка с нарушаването на човешките права в Гърция. Има и проучване, което установява нарушаване на социалните права в Гърция. Има и периодични доклади на Международната организация по труда, които само потвърждават фактите. Това са все факти, установени от експерти, независими органи. И както виждате, във всички тези проучвания и доклади заключението е едно и също. Положението е трагично в Гърция. Там може да се говори и за хуманитарна криза, тъй като редица човешки права бяха нарушени. През юни 2012 година Европейската централна банка заяви, че не е уведомена за нито една мярка, която да е предприета от Гърция в съответствие а, с спасителния механизъм. Европейската комисия няколко месеца по-късно заявява, че като пазителка на договорите следи отблизо програмите в държавите членки и това дали те са в съответствие с европейското законодателство. Европейската комисия е заявила, че смята, че случващото се е в съответствие с договорите. Аз обаче съм на друго мнение – това, което се случва в Гърция, е известно на всички в Европейския съюз. Действителността е съвсем различна. И а, тя бе установена от независими органи и експерти, които всички са абсолютно единодушни, че има нарушаване на човешките права в Гърция. Това някакси не се вписва в а, а, казаното от Европейската комисия. Европейската комисия ни казва ми толкова по-жалко, ако нещата на практика не са така. В делото Прингъл срещу ирландската държава се твърди, че механизма за спасяване на държавите членки не е в разред с договорите. Държавите членки са задължени да спазват европейското законодателство при упражняване на техните правомощия – и при спазването на техните обещания. Всички техни обещания трябва да бъдат в съответствие с европейското законодателство. Защо? Защото чисто и просто не може да представа да се прилага европейското законодателство в случай на криза. Ето защо Европейската комисия проверява дали държавите членки са привели законодателството си в съответствие с европейското. Тя проверява и дали са изпълнили решенията на Европейския съд. Действията на европейските институции също не трябва да бъдат в разрез с общностното право. институциите на Европейския съюз в рамките на кризата не трябва да се подчиняват на интересите на една или друга държава. В този контекст да поговорим за тройката. Тя включва три различни институции, които имат различни правомощи и различни нива на отговорност. Тези три институции действат при а, пълна непрозрачност. Тоест, говорим за групова безотговорност. Аз бих искал да попитам как се взимат решенията в случай на приемане на програма за финансови корекции. Може ли да се възразява? Може ли да се обжалва подобно решение? В случая с Гърция говорим за препоръки. Но а, това, което се случва у нас, съвсем не е като в приказките. Препоръките всъщност не са такива. Тройката шантажира нашето правителство, както и останалите държави в Европейския съюз. Не може да подлагаме под въпрос принципа на правовата държава. Не може подобни решения да се взимат в нарушение на законодателството, защото в такъв случай просто можем да кажем, че такова не е съществува. Европейските институции заедно носят отговорност за действителността, която е резултат от механизма за финансови корекции в Гърция – това е един механизъм, който предвижда и събиране на тежки данъци е, с цел избягване на данъчните злоупотреби. Една от първите мерки, които прие тройката, беше да постави под въпрос колективните трудови споразумения. Тройката наложи механизъм за въвеждане на различни приоритети. Възнагражденията, пенсиите и всички добити е, права се сринаха, а те бяха резултат от дългогодишна работа. Участващите в тройката са служители на Европейската комисия и на Европейската централна банка. Това означава, че те трябва да спазват европейското законодателство. Та в този смисъл въпросът ми е следния. Колко дни годишно тези служители спазват европейското законодателство? И от кой момент нататък те решават, че това европейско законодателство повече не се прилага? Просто те идват в Гърция и престават да прилагат европейското законодателство. Заби, би знаете този гръцки бог, който имаше две лица. Ами това се отнася точно до Европейската комисия и до Европейската централна банка. Те имат едно лице в а, Брюксел и съвсем друго в Гърция. Тези европейски служители се месят в политиката в областта на образованието, на социалното подпомагане и осигуряване на държавите членки. Аз бих искал да се направи оценка на правомощията на тези институции, но така и не получих отговор на молбата си. Всички знаете, че безработицата в Гърция бие всички а, рекорди. 60% от младите т.е. младежите по 25 години са безработни. Почти няма ръждаемост. Брутният вътрешен продукт е по-малък от 20% и то при липса на война. Просто можем да говорим за геноцид в отсъствието на война. социалната държава в Гърция малко по малко изчезва. Наблюдава се обезлюдяване, което не се дължи само на ниската ръждаемост, но и на емиграцията на гърците към други държави. Всичко това се дължи на мерките на тройката. Съгласно проучване на УНИЦЕФ, към 60 000 деца в Гърция в момента страдат от недохранване. Това е действителността. Говори се за някакъв първичен излишък, но този излишък, неговата цена беше а, самоубийства и социално изключване на много от хората ръста на самоубийствата се увеличи с 40%. Работата вече не означава нищо. Не може да се говори за финансова и економическа стабилност в този контекст. Никой не взима предвид нуждите на хората, а само единствено нуждите на банковите институции. Ако Европейския съюз продължава да бъде ръководен от тези хора, той върви към провал. Този Европейски съюз забравя своите единни принципи и ценности. Бих искала да ви напомня, казва председателката, да бъдете конкретен, защото нямаме достатъчно а, време. Бихте ли преминал към заключителните си думи? Да, госпожо председател в една истинска европейска демокрация, не в тази, в която живеем днес, защото има голям демократичен дефицит, та в една демократична Европа действията на тези европейски служители щяха да бъдат считани за злоупотреба с власт. Всички тези служители от тройката трябва да бъдат обект на съдебен да подлежат на съдебен контрол първия урок, който се преподава на студентите по економика, гласи, че економиката е въпрос на избор. В случая ние сме избрали строгите економии. Много хора говорят за садизъм от страна на служителите на е, европейските институции. Тук цитирам думите на дипломат от една малка държава членка. Тези служители използват жаргони и термини, които не се разбират от просто смъртните хора. Много често се споменава и пренебрежителното им отношение към европейските депутати. За тези европейски служители служителите от тройката, европейските депутати са с по-низко ниво на интелигентност. Вие сте политически отговорни лица. Вие трябва да поемате своята отговорност и да направите нещо срещу действията на тези европейски служители, които не са били пряко избрани. Тройката просто налага политика на строги економии на целият Европейски съюз. В един демократичен Европейски съюз Европейската комисия трябваше да упражнява контрол върху тройката, а не да участва в нея. Това означава, че имаме демократичен дефицит. И то се подкрепя от факта, че Европейския парламент не участва в тройка. Всичко това пряко се отразява на моята държава. Европейския съюз проявява безразличие към европейските граждани. И ако европейските граждани не се интересуват от Европейския съюз, то той ще изчезне. Председателката. Вижте, нямаме а, много време, затова трябва да продължим. Нека да чуем Европейската комисия. Госпожа Джудич. Thank you, chairman. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на вносителя за това, че повдигна този толкова важен въпрос. Става дума за отношенията между една страна от ЕС и нейните страни партньорки. Ние се опитахме да демонстрираме солидарност в тези толкова тежки времена за Гърция. Няколко аргумента представи вносителя. Е, някои от тях са с правен характер, някои са по същество. Нека да започна сега с правните аргументи, за да поясня в какво положение сме. Да, така е. В началото би следвало да уточним каква е ролята на Гърция и на другите държави членки, когато става дума за програмата за финансова помощ и какво законодателство трябва да се прилага в този случай. По отношение на меморандума за разбиране, то е условие за да има финансова помощ от държавите членки. Има мерки, които са договорени с кредиторите и които са извън общностното законодателство. Отговорност на държавите членки е да изпълняват своето задължение във връзка с основните човешки права. Това от своя страна означава, че разпоредбите на хартата се прилагат към държавите членки, само когато те прилагат общностно законодателство. Когато сме извън общностното законодателство, отговорността е на държавите членки. Това означава, че те действат във вакуум. Комисията следи за изпълнението на хартата. Освен това, комисията е готова да работи така, защото да се гарантира, че държавите членки спазват хартата. В този конкретен случай комисията действа като агент от името на държавите членки, които предоставят финансовата помощ. Ролята на комисията е оценена и в контекста на решението Прингъл – Става дума за решение, което засяга и комисията, и ЕЦБ. Казва се по силата на решението, че комисията не е придобила нови правомощия и законодателството продължава да се прилага както е било до сега, по същество сега. Вносителя смята, че много от злощастните събития, през последните 10 години в Гърция се дължат на тройката и в частност на комисията. Нека да ви напомня, че положението обаче много се промени. След много години на неуместни, неправилни политики в Гърция се стигна до натрупване на задължения, до дисбаланси, е, и в крайна сметка тази страна е невъзможно, е в, е, за нея е невъзможно да поддържа някаква е, социална или економическа политика. Ето защо Гърция трябваше да премине през сериозни промени и тези промени бяха улеснени чрез финансовата помощ, защото иначе щеше да има дефолт и в страната щеше да има много тежки социални последици. Естествено, разбираме какво се случва, разбираме пред какви изпитания е изправено гръцкото население, нараства бедността, нараства безработицата. Говорехте за много неприятни събития, които показват пред какви трудности е изправена Гърция. Това не означава обаче, че ние трябва да променим нашите политики, които в крайна сметка са насочени към е, намиране на, на изход от положението. Между другото, Гърция нямаше е, мрежа за социално осигуряване, нямаше помощи за безработица. В рамките на програмата благодарение на комисията и благодарение на други институции Гърция успя да създаде все пак някаква система на социално осигуряване. След няколко години на обсъждане с правителството, започваме сега първата пилотна схема за гарантиране на минимален доход. Да се надяваме, че тази система ще заработи в пълна степен през следващата година и ако това се случи, тя ще е от полза за населението на страната. Имаше няколко опита да се справим с голямата безработица, някои от тях бяха успешни. Имаше схема за краткосрочни назначения, имаше е, система за назначаване на младите хора, 150 000 души са назначени в рамките на този е, проект. Е, правят се опити да се помогне на правителството всячески. Между другото, следващата петиция е общо взето по същата тема. Гръцкото правителство трябваше да предприеме много стъпки, трябваше да поеме отговорност пред а, своя собствен народ и парламент а, в сътрудничество с а, различните институции се осъществиха тези реформи. Имаше реформа на пенсионната система, например, там се натрупваше много голямо задължение. Сега говорим за прозрачност, говорим за по-голяма справедливост, говорим за отпускане на помощи там, където има най-голяма нужда от тях. Естествено, в Гърция трябва да има страшно много спестявания, трябва да има страшно много економии. Правим всичко възможно тези економии да не засегнат най-бедните хора. По отношение на пенсионерите, е, голяма част от мерките засегнаха тези, които имат високи пенсии или взимат няколко пенсии. Така че при всички положения обръщаме внимание на справедливостта. Доколкото това е възможно, разбира се. Водихме преговори по всички тези въпроси с гръцките власти. Естествено, отговорността за изпълнението е тяхна. Искам да спомена, тъй като става дума за една стара петиция, че през 2014 година са създадени 100 000 работни места, безработицата намалява, макар че тя всъщност е много висока, около 26%. Това е част от е, структурната промяна в Гърция. За съжаление, част от населението беше заето в сектори, които не бяха продуктивни, където имаше свръхзаетост. Трябваше тези сектори да бъдат закрити, преструктурирани. Ние се опитваме да помогнем в този процес на правителството и да се надяваме, че съвсем скоро ще има видими ползи от всичко това. Вносителя представи много различни позовавания. Все още не сме убедени обаче, че предприятите мерки са в разрез с хартата за основните права и естествено ако предоставите някакви други аргументи в тази връзка, аз ще ги чуя. Готови сме да разговаряме с гръцките власти и с всички други институции, за да говорим по най-наболелите въпроси. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на колегите. Господин Мария се първи и след това Маргрете Алкен. Оператора говори без микрофон. Благодаря, госпожо председател. имам възможност да се изкажа по този толкова голям проблем с тройката. Избрахаме за евродепутат благодарение на конкретна политическа платформа. Имам три основни задължения, съответно първото да разобличат тройката, тъй като тя е виновна за катастрофата в Гърция. На второ място трябва да се боря за компенсация за Гърция и гръцкото население поради претърпените загуби. И на трето място да се преборя за това, онова, което се случи в Гърция, да не се случва на други места. В Гърция се води една битка през 2011 година е, няколко университетски преподаватели се опълчиха срещу тройката. Ние разбрахме, че европейските договори ще бъдат е, нарушени от комисията. През 2011 година написах тази книга. Там ясно се споменава как се нарушават договорите, как комисията ги нарушава и кои глави се нарушават. Не получихме конкретни отговори от комисията. Първо, така наречената подкрепа за Гърция. Какво представлява тя? Комисията узурпира правото да представлява страната пред кредиторите. Това означава, че членовете на тройката говорят от името на кредиторите. Това е сериозно противоречие. Комисията има за цел да работи за общия интерес на държавите членки и техните граждани. В същото време комисията обаче говори от името на кредиторите. Това е написано в така наречения меморандум за разбирателство. В същото време обаче комисията отпуска средствата от името на държавите членки и налага е, тежки условия. На следващо място. Комисията представи меморандума така, като че ли тя няма никакво участие в него. Във всеки меморандум обаче има текстове, конкретния случай говорим за 100-150 страници, в които се описват мерките, които Гърция трябва да предприеме. За пенсиите на хората, за социалните услуги и така нататък. Това не може да попадне в приложното поле на законодателството на Европейския съюз. Това са правомощия на държавите членки. Решението за меморандума включва едно решение взето от Екофин. То е публикувано в официалния вестник на Европейския съюз. С други думи, решенията се взимат от Екофин и те стават част от общностното законодателство. В съответните решения най-подробно се описват економиите, колко трябва да са те, заплатите и така нататък. Приватизацията на основни предприятия, това е в нарушение на общностното законодателство. Комисията трябва да поема отговорност тук. Тази отделна петиция няма как да изчерпи проблема. Ако погледнете законите, които влязоха в сила след подписването на меморандума, може да кажете, че те са прияти от гръцкото правителство. Има три члена. Първия е свързан с механизма за подкрепа, втория е свързан с меморандума и третия е свързан с гръцкото законодателство, което трябва да се приеме, за да се приложи на практика меморандум. И тук също има много големи подробности. Казва се, ето това трябва да направите, иначе няма да ви отпуснем парите. Когато бях член на гръцкия парламент, всеки път идвах и казвах 19 ноември 2012 година. Ако се гласуват е, тези закони, ако не се гласуват тези закони, тройката няма да ви отпусне парите. И гръцкото правителство просто беше принудено да приеме условията, които му се налагат. До сега Гърция е получила 215 милиарда. Възможно ли е една страна да получи 215 милиарда под формата на заеми и да има милиони и половина безработни? Да не говорим колко магазини са разбити, защото хората просто нямат пари. Къде отидоха всички тези пари? Попитах господин Катайнен, къде са парите и той каза, че не знае къде са отишли всички тези пари. ...115 милиарда от тази обща сума отидоха за облигациите, които се купиха от чужди банки. Тези средства бяха използвани за да спасят банки в Франция, Германия и на други места. 50 милиарда отидоха при гръцките олигарси, за да може те да продължат да съществуват. Гърция ли носи отговорност? Комисията много добре знае къде са отишли парите. Вие имате правомощия да следите какво е, прави гръцкото правителство. Жан-Клод Юнкер, когато дойде тук в качеството си на кандидат за председател на комисията, аз му зададох е, въпрос. Това беше в нашата група, Екара. И ето какво каза той. Европейците знаеха, че рано или късно Гърция ще се изправи пред финансова криза. Ясно е, че Гърция трябваше да се заеме с проблемите. Той знаеше, значи, че има проблем. И продължаваше да говори по този въпрос с германците, с французите, с Трише и с Европейската комисия. Аз му зададох въпрос и за кризата и той казва следното. Знаех, че Франция и Германия са спечелили страшно много пари поради положението в Гърция, но нямаше как публично да оповестя този факт. С други думи, мистер Юнкер и вие много добре знаехте какво се случва в Гърция. Поради огромния дълг обаче, банките във Франция и в Германия регистрираха големи печалби. Това на английски се нарича odious debt. Председателката прекъсва. Трябва да има общ дебат, казва председателката. Продължава господин Мариес. Прочетох петицията много внимателно. Чух. Председателката продължава. Господин Мариес, Онова, което се случва в Гърция, ми разбива сърцето, но нямаме време да се говори толкова дълго. Господин Мария, с тази петиция е 50 страници. Аз я прочетох и се позовавам на петицията. Позвавам се и на правните въпроси. Прекъсва председателката. Господин Мариес, вие споменавате много хора, които не присъстват в залата. Ами може да ги поканите, каза господин Мариес, за да разговаряме. Председателката. Не можем да поканим тези хора и не е време тук да се говори за канене на Юнкер, на Меркел и на други хора. Не съм казал Меркел, казва господин Мариус. Меркел общо взето ръководи Европейския съюз. Тя е много напреднала. 10 секунди, така ли? И трябва да отида в предно поле, както е в баскетбола. Добре, госпожо председател. Положението е ясно. Нарушено е общото законодателство, има конфликт на интереси. И ето защо предлагам този казус да се прехвърли към омбудсмана. Осъждам силно ЕЦБ, която не изпрати свои представители. Продължавам да се боря в комисията 5 и в други петиции. Крайно време е комисията да даде на гръцкото население компенсации за милиардите, които бяха загубени. Председателката. Приключихте ли в крайна сметка? Добре, казва председателката. Отлично. Следващия оратор е госпожа Алкен. Ми, може би поемам мари казвайки това, което възнамерявам да кажа. Но може би би трябвало да има възможност да зададе няколко въпроса и на Гърция. В групата на Обединената телевизия критикуваме тройката и факта, че прекалено много се съсредоточава тя върху бюджетната строгост и това вече казвам нееднократно. Това беше подчертано и от Европейския омбудсман. Но мисля, че е крайно време да в Гърция да спрят да се възприемат само като жертви. Някои от тях действително са жертва. В Гърция, както знаете, има и много сериозни проблеми с тежка корупция и липсва воля за справяне с този проблем. И бих искал да споделя нещо, което научих преди около година, когато се занимавах с фармацевтичната промишленост. Големи фармацевтични компании са успели да манипулират целият държавен сектор в разбирате, да манипулират лекарите в страната, за да се преписват само патентовани лекарства, а не общи лекарства, а те струват ужасно скъпо. И кой е виновен? Виновни са самите гръцки граждани. Вие, гърците, сте избрали вашите управници и е крайно време да престанете да се държите като жертви и е крайно време да започнете да се борите сериозно срещу корупцията. Listen, I guess that we're all being a bit tired. Мисля, че всички сме малко поморени. Няма други колеги в списъка за изказване. Много ми е омръзна, ужасно съм уморена, честно казано. Така че ви предлагам да направим следното. Не чух никакви предложения от колегите. Ще дам отново думата на вносителят на петицията. Но бих искал да а, кажа следното. Няма как да се затвори тази петиция, няма как да се затвори, докато има гръцки членове на Европейския парламент. А, в момента се изготвя проучване за въздействието на кризата върху основните права, социалните и последици и т.н. В момента се изготвя това проучване. Според мен това ще бъде едно много важно проучване. То ще бъде публикувано след няколко седмици. След това ще разгледаме това проучване и тъй като днес не присъства член на Европейската централна банка на изслушването ни, предлагам да се обърнем с моба към тях да отговорят писменно на петицията. Това би било проява на уважение към вносителя на петицията. Това, което може да направим на този етап. Или имате други друго предложение, господин Мариас? Симфоно, симфоно. Съгласен съм. На първо място съм съгласен петицията стана отворена не защото има гръцки член на Европейския парламент, а защото въпросът наистина е сериозен. Както казахте, в момента се е, изготвя проучване. Комисията Либе в момента подготвя доклад за нарушенията на правата на човека в Гърция, свързани с дейността на тройката. Поне разбирам, а докато разбирам, има такова намерение. А също така би трябвало, госпожо председател, да поканим представители на Европейската централна банка. Не само да им изплащаме писмо, да ги поканим да се изкажат по въпроса. ЕЦБ трябва да покаже уважението си към нашата комисия. Трябва да дойде и да защити всичко, което според мен няма как да бъде защитено, но все пак трябва да се опитат да го направят. След това ще видим, ще има ли други предложения. Така ще предлагам петицията да стане отворена и също така предлагам и представител на новото гръцко правителство също да дойде и да ни представи своята позиция по този въпрос. Председателката, много ви благодаря. А не, че би било леко прекалено. Моето предложение вече го споделих. Аз предлагам да поискаме Европейската централна банка да изпрати писмен отговор на петицията. А, мога да ви уверя, че ще има и други възможности за поглеждане на дискусии по тази тема в Европейския парламент. И ни много лесно може да вземем участие в тези мероприятия и разисквания. Като норма с това зачетем правата и проявим уважение към носителите на петицията. Петър, вие и зелените са съгласни. Смятам, че ЕЦБ трябва да дойдат и се, да представят позицията си. Много е важно тяхното посетителите не могат по подобен начин да пренебрегнат нашата комисия. Те получиха получават 4 милиарда евро приходи от гръцките облигации годишно. Ето защо те трябва да дойдат тук пред нас. Тъй като те не са над закона. Председателката господин Мариас, Представители на ЕЦБ бяха поканени, много любезно бяха поканени да присъстват и тъй като те не отговорят на нашата покана, мога да ви уверя, че няма и дощо да отговорят на поканата ни да присъстват на нашите заседание. Затова предлагам да, да поискам от тях писмен отговор. Но може би ще дойде да го знаете, че вие част от заседанието, кой знае. Съгласни ли сте? Добре, продължаваме с следващата петиция. I was trying to be a bit funny because we are so tired. Опитах се да проявя чувство за хумор, тъй като всички сме уморени. Става въпрос за компаниите, които господин Юнкер привлече в Люксембург. Милиони се укриват в Люксембург и гръцки милионери, гръцки компании са укривали данъци в Люксембург, докато господин Юнкер беше министър-председател на тази страна. Господин Мариас моля да проявите уважение към вносителя на петицията, който сега има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал само да кажа, че не получих истински отговор от представителят на Европейската комисия Той просто отговори, че Европейската комисия следи събитията и се притеснява от случващото се в Гърция. Когато се прибери в Гърция, ще кажа на 700 хиляди недохранени недохани деца в Гърция, че Европейската комисия следи внимателно събитията. Това, разбира се, няма да ги изхрани, но поне ще споделя с тях е, загрежеността на Европейската комисия факта, че представителят на комисията заяви, че няма минимален показател за социална защита е погрешно. Беше гласуван такъв индекс преди няколко месеца и целта на държавата беше да се намалят социалните помощи. В няколко района беше приложена пилотна програма, с която се намаляват обществените разходи. Заявява се на гражданите, че ако получават а, две или три, два или три вида помощи месечно, това прави обща помощ от 200 евро месечно, но на практика много малко хора изобщо имат достъп до подобни помощи. Най-вероятно това са най-вече хората, които се употребяват с данъчната система. Съгласна съм с коментарите, че подобни злоупотреби съществуват отдавна. А международно ръсто правителство беше призовано да разреши проблемът с този изкуствено създаден балон, който в крайна сметка се спука. след години и години на липса на каквото да е било действия, сега гръцките органи, гръцките власти се правят непазители на закона. В заключение, държа още веднъж да подчертая, че случващото се в момента не е по вина на гръцкото правителство. Знаете, че заемите се отпускат при обвързващи условия и Европейската комисия, Европейската централна банка отговарят за спазването на тези условия. А ще се отнася до тройката, както може би знаете, тройка на руски означава шейна с три коня. И тази шейна в момента води Гърция към пропаста. Председателят цитирате петицията. Искам да се възползвам тази възможност, за да приветствам създаването на новото гръцко правителство. Добре, то ще спрем до тук. И продължаваме с следващата петиция. Петиция свързана с ролята на Европейската комисия във връзка с споразумението за, за заем, сключено от Гърция, Европейската международна институция. Приветствам вносителя на петицията Теодорос Петикарис. Давам по две минути и на двама ви. Моля, заповядайте. Дами и господа, С правните доводи на комисията ние изпратихме меморандум, в който представихме нашата позиция. Днес съм тук в Европейския парламент в качеството си на европейски граждани, тъй като смятам, че тук функционира европейската демокрация и върховенството на закона в Европа. Аз съм гъркиня, работеща в областта на селско стопанство и съм родена през 1948 година след катастрофите предизвикани от Втората световна война. Аз имам от една страна, която се опита да се възстанови, да възкръсне след руините на Втората световна война, но която беше и в жертва на много тежка гръцка гражданска война. Нашето детство беше много тежко. Бяхме принудени да работим от 10 годишна възраст, след като биеше последният звънец в училище и до заре слънце ние помагахме на семействата си на полето. Много, много от връзниците ми работеха и като работници в е, заводи за мизерно заплащане от 2 е, драхми и половина дневно. Много малко от нас имаха възможност да завършат дори начално образование, но ние се научихме да работим усърдно и да спестяваме. Чрез лишенията си, чрез е, тежкият е, си труд ние успяхме да закупим по дребен парцел земеделска земя. Без да разполагаме с модерно оборудване, работехме с голи ръце на полето, носихме вода за поливане, пренасяхме рекордата от маслини. А земеделската работа никога не свършва на острова, където аз идвам. Работниците трябва да са на полето по всяко време, в жегите през лятото и в студа през зимата земеделците от моето поколение бяха принудени да прекарат целия си живот по полето. Работихме от изгръв слънце до залез слънце и то за минимално заплащане. Някои смятат, че ние сме получили големи помощи от европейските фондове и от европейското правителство, но както знаете, тези помощи не засягаха малките сълскостопански ферми, тъй като те бяха пропорционални доскоро, а в Гърция 10% от сълскопанските производители притежават 70% от земеделската земя. През 1988 година гръцката държава създаде една обща каса, в която се събираха всички помощи за в която се събираха вноските за пенсионно осигуряване на стопански производители и всеки селски стопан имаше възможност да определя сам ставката на месечната си вноска за пенсионно очакване, възоснова на възможните си и възоснова на очакванията за пенсията, която ще получи. През 2002 година тази пенсионна каса беше допълнена от здравноосигурителна каса, която ни даде възможност да се възползваме от безплатни медицински услуги. Но нямахме достъп до никакви други социални услуги. Никога не сме получавали субсидии. можехме да спрем да работим само за борени дни и то след раждането на дете. Всъщност много често се случваше жените да раждат децата си на полето. И въпреки всички тези трудности, винаги сме изпълнявали задълженията си, винаги сме плащали задълженията си към пенсионната каса за земеделци и, и се надявахме на достойна пенсия. През след това, няколко дни преди да подадем а, молбите си за пенсия, без да ни подобреди и без да се консултира с нас, гръцкото правителство, прилагайки ръководните насоки на комисарят отговаряща за финансовите въпроси и за общите въпроси, беше взето решение пенсионната възраст да бъде повишена до 67 години, но равно с това да се увеличат и пенсионните вноски. И тази промяна беше въведена без да се взима предвид средната продължителност на живота на селските стопани, която е по-ниска от средната за страната. През продължение на години ние бяхме жертви на негативните за здравето въздействия на пестициди и изкуствени торове, които бяха признати от Европейската комисия. И честно казано, не смятам, че европейската економика може да бъде спасена с парите изкарани с честен труд от шепа забеделци, които честно са работили на полето цял живот. Но противно твърдението на Европейската комисия, не само, че Системата за социално осигуряване не беше спасена чрез саможертвите, които ние приехме по искане на комисия, дори, на, дори напротив, положението се влуши. нашата пенсионна каса загуби 600 милиарда евро три години по-късно, броят на активните селски стопани намаля допълнително, което означава, че още по-малко хора внасят месечни вноски в пенсионната селскостопанска каса. А като цяло спадна и средното равнище на живота в страната ни, особено в селскостопанския сектор. Ето защо, ако искаме да се зачитат основните принципи, принципите за основните права и ако искаме да защитим плода от труда на сашките стопани, трябва да признаем, че настоящите условия са несправедливи и по никакъв начин не подобряват положението с пенсиите и здравното осигуряване в селскостопанския сектор разходите са все по-високи, повишават се цените на тока, на семената, които използваме, цените за транспорт и т.н. Както призна и Европейския съд за правата на човека, частта от натрупания капитал от пенсионните каси, идващ от вноските, е част от общественото наследство и не може да бъде намаляван. При след това повишаването на пенсионната възраст до 67 години е една несправедлива мярка. Благодаря ви. Благодаря ви. Ние разполагаме с изпратния материал. Вие отново ни го прочитахте, но мога да ви уверя, че ние разполагаме с този документ. Много внимателно ще го прочетем и ще го разгледаме. А сега бих искала да чуем становището на Европейската комисия по тази петиция. за нещастие Теодорус ми се струва, че майка ви много ясно изказва разказа своят а, случай. Не мисля, че имате какво много да добавите, така че давам думата на Европейската комисия. Okay. Um, so we have had uh, quite some discussion the previous, uh, uh, on the previous... Благодаря ви. Ще се опитам да не се повтарям с казаното по предишната петиция. На въпроса за индивидуалните права, мисля, че това е по същество въпроса. Както вече казах, проблемът идва от това, че в държавата се пораждат много очаквания, а от друга страна правителството е неспособно да отговори на тези очаквания. Както вече споменах, ще има все повече затруднения за отделните граждани. Във всички тези области, фискалната политика, пенсионното осигуряване, данъчното облагане, всичко това беше част от механизма за корекции беше необходимо, за да може държавата да се развива по устойчив начин, да привлича инвеститори и да предоставя достатъчно а, стабилна економика, която да доведе до създаването на нови работни места. За съжаление, държавата не може да финансира много от тези аспекти. И това, което и вие казахте, печалбите, които бяха обещани не могат да бъдат считани за някакво колективно право. Просто държавата не може да осигури тези печалби. Всичко е свързано с риска. Държавата не може да обслужва дълга си и задълженията си към чуждестранните инвеститори. Тя не можа да отговори на, свое, на обещанието, което беше дала, но това е действителността. Както вече казах, трябва да се направи, да се постигне баланс между индивидуалните нужди и общия интерес и трябва да има добро разпределение. Трудно е при подобни спешни случаи да се действа по този начин. Просто може да се надяваме, че ще се направи надлежен анализ Правителството по това време се допита до нас с оглед на големите економически нужди на страната и това доведе до някои корекции. На въпросът за ролята на комисията и на въпроса за начина по който се взема решението, бих искал да ви препратя към, по, към предишната ни дискусия и решението по делото Прингъл, а именно няма конфликт на интереси, както заяви нашия председател. Искаме да удовлетворим интереса както на гръцките власти, така и на Европа. Получихме мандат от Еврогрупата. Европейската комисия също работи решението на съда от 2012 година, така че не съм сигурен, че то фигурира в документите, които вие споменахте. Има обаче още едно важно развитие, което е важно за Европейския парламент, а именно признаването в един скорошен доклад от страна на Европейския парламент за ролята на тройката и участието в официални и неофициални изслушвания. Ние сме готови да продължим дискусията на подходящото равнище. Аз всъщност вече се изказах. Спазени са основните права в вашата държава. Да, виждаме, че страдате, гражданите страдат. И ние се опитваме да отчетем вашите нужди при дискусиите ни с вашето правителство. Разбира се, понякога трябва да взимаме трудни решения. Очакваме обаче правителствата да държат на обещанията си. Надяваме се, че ще го направят и за в бъдеще защото това зависи бъдещето на тази държава. Благодаря. И аз благодаря. Две минути има първият оратор. Η αναφορά έχει σχέση με συνταξιο... Благодаря ви. Петицията говори за пенсионните права. Вносителите на петицията са имали пенсионни права и сега те смятат, че са загубили много финансови ресурси заради действията на Европейската комисия и на Тройката. Първоначално в мандата на комисията се казва, че трябва да се намалят пенсиите. А сега Европейската комисия заявява, че общностното право не се прилага в случая, че то нямало нищо общо. Този проблем всъщност е включен в европейското законодателство. И в решение 210-320 от 11 юни 2010 година. Там може да видите решението на ЕКОФИН, където е описана цялата програма за финансови корекции и там се разглежда и въпроса за пенсиите. Така че точно за европейско законодателство говорим в случая и именно Европейския съюз е отговорен за лошите резултати в Гърция. Има многобройни решения на Екофин в този дух, така че говорим точно за европейско законодателство, въпреки това, което твърди Европейската комисия. Носителят на петицията твърди, че е загубил пенсионните си права, защото пенсионната осигурителна каса е имала държавни облигации, гръцки облигации и в резултат на действията на тройката с 52% е паднала стоеността на въпросните облигации. Всички облигации, включително и държавните такива, са се обесценили в резултат с за разлика от облигациите на Европейската централна банка. Това са били единствените облигации, които не са се обесценили. Защо? Гръцките държавни облигации са се обесценили от една страна, след това са предприяти мерки от страна на тройката. Виждаме и решението на Екофин, така че все някой трябва да поема отговорност и да обещети вносителя на петицията. Явни са резултатите от действията на Европейската Централна банка. В заключение бих искала да помоля да оставим петицията отворена и да поканим представител на Европейската комисия, за да видим каква е позицията й. Тук чисто и просто става въпрос за загуба на пенсионни права. Като основният виновник за тази загуба е спасителната програма за Гърция – председателката. Някой друг да иска думата? Не. В такъв случай ще дам думата на Тодорус, сина. И ако имате късмет, ще говорите на шведски, доколкото разбирам учите в Швеция. Ще ви дам думата за заключителни думи. I had the opportunity to study in English because аз обаче уча на английски, защото във вашата държава той се ползва широко. Аз съм учил в много шведски университети, но все на английски. Uh, just, just two points, just two points, because uh, you have submitted uh, a very detailed uh, opinion in paper. Представихме е, ви подробно нашата позиция писменно. Европейската комисия твърди, че това било свободно споразумение, е, защото всички знаем, че закона се взима чрез консенсус, но това не е така. Когато господин Пападео поиска да се направи референдум, е, той схвърча от правителството. Когато не подписаха меморандума в Кипър, банкоматите спряха да работят. Но всички знаем от Цицерон, че гласът на народа е по-силен от закона. Най-важният закон, върховният закон – е този, който е в полза на народа. Преди Цицерон имаме и Антигона, където се казва, че само морален закон може да управлява държавата. Така че, петицията, която сме представили днес, е валидна. And this, okay, yes, thank you. And uh, with, with just a small interruption in the period of two, the wars that were allowed. Кратко прекъсване между двете световни войни, винаги демокрацията и културата са имали надмощи и Европа винаги е била за хората. Благодаря ви. Председателката. И аз благодаря. Смятам, че трябва да затворим петицията, защото имаме една друга, която е отворена и очакваме проучването на компетентния отдел. Затова смятам, че проучването трябва да бъде изпратено и на вносителите на петицията, просто за да се запознаете с него и а, можем да затворим петицията, защото не чух нищо допълнително от колегите. Господин Мариас. Госпожо председател. Петицията е съвсем ясна и вносителя на петицията лично ни описа щетите, които е понесъл. Отговорът на Европейската комисия не ни удовлетворява. Какъв е бил отговора? Европейската комисия не носи никаква отговорност, оправете се сами. Затова не съм съгласен с вас. Не трябва да затваряме настоящата петиция. Тя трябва да остане отворена. Трябва да поканим и представител на Европейската Централна банка тук, а пък ако не желая, може да ни представи писмен отговор. Но трябва да се намери начин да се обещети вносителя на петицията. Благодаря ви. nicht ein, ja. Also nur ergänzen. Also man sollte natürlich äh, Die, die Dinge, die die Petente angesprochen hat, liegen ja. Благодаря ви, госпожо председател. Не трябва да отричаме факта, който е, че то, въпросът, който обсъждаме е в правомощията на държавите членки. Да, имало е преговори на равнище съвет и в този случай дадена държава членка, Гърция, е потърпеше. Като един мирен жест към Гърция бихме могли да оставим петицията отворена. Бихме могли да се обърнем към националните власти и да видим какво възнамеряват да направят но Европейската комисия едва ли може да направи нещо. всеки трябва да поеме своята част от отговорността. Председателката, ако правилно ви разбирам, Питър, предлагате да затворим петицията след като получим актуалната информация и проучването, защото това е в ресора на държавите членки. Така ли? Да. Добре, ако не греша, когато Гърция поиска заем, не Европейския съюз хвърляше пари към Гърция, а Гърция сама поиска финанси. След което отказа да намали разходите за православната църква и за армията. Всичко това се случи едновременно, така че нека да го обсъдим и него. Господин Мариас, няма да ви дам думата повече. Ще направим следното. Петицията остава отворена, защото настоявате на... за това. А след това ще изпратим цялата информация на чисто новото гръцко правителство и ще му изпратим и най-добри пожелания за работата му в бъдеще. Става ли така? Искам думата за 30 секунди. Ще говоря на английски, така че да не стават грешки. Когато се изказах по-рано, аз казах, че решението по първия меморандум, с който се прилагаха решения за пенсионните права, не беше просто меморандум, а меморандум включен в решение на ЕКОФИН под номер 2010. Не ме прекъсвайте за секунда. Решението беше публикувано в официален вестник на Европейския съюз на 11 юни 2010 година. Следователно, това е тема, която вълнува Европейския съюз, защото тук говорим за решение на ЕКОФИН. Решение на ЕКОФИН, с което се изпълнява меморандума и се прилага европейското законодателство. Следователно, петицията трябва да остане отворена и да предприемем специфични мерки. Може да искаме да дойде представител на съвета на Европейската централна банка, но трябва да се борим за този случай. Председателката, започнах да се уморявам. Ами аз съм уморен, от сутринта съм тук. И съм стоял за тази дискусия. Председателката, ами нали точно това предложих да оставим отворена петицията. Не, не, не, не. Вие казахте, че тя не била свързана с европейското законодателство, затова исках да изясня председателката. Нека да направим това, което предложих преди малко. Оставяме петицията отворена, за да са доволни всички. Изпращаме информацията на новото правителство в Гърция и стискаме паци то да е успешно. Трябваше да взема отношение, защото тук говорим за намаляването на стоеността на някои облигации. Само тези на Европейската Централна банка не се обесцениха. Затова и представител на Европейската Централна банка трябва да дойде тук. Председателката. Може ли да поступим по начина, по който предложих? Благодаря ви на вас за това, че пътувахте от толкова далеч, за да присъствате на тази вълнуваща среща. Не всичките ни срещи са такива. Сега преминаваме нататък. Следващата петиция на госпожа Жан Занела за пакта за бюджетна стабилност и степента, до която той ще подкопае основните права на гражданите. Много това от нещата, които казах, въжат и за този случай, но все пак да чуем Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Вносителите на петицията заедно с управителния борт налагат политика на строги економии в еврозоната. Това се отразява непропорционално на уязвимите слоеве на обществото. По-бавно ли искате да чета? Да. Това накърнява някои основни права, като например човешкото достоинство. Така се подкопават и правата на по-възрастните хора и на децата. Ето защо се приканва да отстъпим от договорите. От пакта за стабилност. Тук говорим за междуправителствено споразумение, подписано от държавни и правителствени ръководители. Следователно, не е тук в Европейския съюз може да се реши дали да излезем от този пакт. Тук по никакъв начин не се счита до бюджетна стабилност, защото има пак за стабилност от 1997 година. В текста се уточнява, че някои от елементите на пакта за стабилност се засилват, поставя се акцента върху участващите държави членки да прилагат споразумението като го транспонират в националното си законодателство. По никакъв начин обаче не трябва да се подпава логиката на пакта за стабилност, именно бюджетна стабилност. Има причина следствена връзка между споразумението и последващите трудности, изпитани от по-уязвимите слоеве на обществото. Носителя на петицията а, говори за Франция, Франция, която не е обект на а, каквато и да е програма, но дори и там има ефект който не може да бъде свързан само единствено с консолидирането на бюджета. Просто има огромна криза, през която преминава Европа през последните години. Засилването на надзорната рамка е много важно, а когато е необходимо, трябва да се консолидира и бюджет. Това всъщност е един от отговорите, които дава Европейския съюз, за да може да има оздравяване на публичните финанси. Европейския съюз иска да избегне евентуално последваща криза. Носителя на петиция цитира резолюция на Европейския парламент от февруари 2012 година, резолюция в която споразумението се квалифицира като ненужно. В резолюцията се изразяват някои съмнения по отношение на споразумението. Пита се дали чрез други методи не може да се постигне същата цел. Тоест не се поставя под въпрос целта, а средството. Комисията осъзнава негативните последици от бюджетната консолидация. Освен вече описаните мерки в писмени отговор на комисията от септември 2013 година, бяха на предприяти други две мерки. Преди две седмици, на 13 февруари 2015 година, бе прието решение за гъвкавостта, т.е. цялата гъвкавост, разписана в пакта за стабилност, трябва да бъде използвана. Това се отнася до структурните реформи, до инвестициите и така нататък при бюджетния мониторинг. Това съобщение се вписва в контекста на инвестиционния план на Юнкер, който предлага да имаме инвестиционен план, структурни реформи и висока бюджетна отговорност, за да може да се върнем към растеж. Тук въпросът не е да премахнем всякакъв бюджетен мониторинг в рамките на економическата и валутна политика. Не става въпрос за структурни реформи, които да подсилят растежа. По този начин ще се оценят и социалните последствия от направените реформи. В заключение, и с оглед на гореизложеното, комисията не може да а, уважи петицията. Благодаря ви, госпожо. Аз сега давам думата на който пожелае. Не давам думата на вносителя на петицията, на членовете на комисията. Няма ли желащи да вземат думата? Няма. Тогава предлагам да затворим петицията. Да, изключително интересна петиция. Много научихме от нея. Определено Европейската комисия добре си свърши работата. Затваряме петицията и превидаваме нататък. Съгласна сте. Следващата петиция на Исаки Банес. Тя засяга програмата за реформи в Испания, за която ЕС призовава. Тази петиция беше прехвърлена от списъка Б в списъка А. Имаше искане в това отношение на колегите Валина и Албиол. Радвам се, че госпожа Албиол е тук. Ще ви дам думата веднага след като Европейската комисия направи кратко експозе по темата. Давам думата на Луи Гарсия Ломбардеро. Благодаря, госпожо председател. Вносителя зададе два въпроса. Първия е, е какво е правното положение на препоръките за всяка една отделна страна и по-конкретно за Испания, които съвета направи през 2013 година. И втория въпрос е дали тези препоръки са правно задължителни или не. На следващо място има въпрос за това дали мнения изказани от политици в други страни трябва да засягат данъчната система в Испания и дали подобни мнения не трябва да се разглеждат като пряка намеса във вътрешните работи на Испания. Ние смятаме, че отговора на двата въпроса е пределно ясен. По първия въпрос, Конкретните препоръки за всяка държава не са правно задължителни, но комисията смята, че е от интерес за съответната държава членка да приложи тези препоръки, тъй като това изпълнение би помогнало за увеличаване на растежа, за подсилване на публичните финанси и за коригирането на свръхдефицита или макроекономическия дисбаланс. А ако има такъв дисбаланс и дефицит, знаете, че може да има санкции. По втория въпрос бихме искали да заявим, че изказвания от страна на една държава членка за економическото положение в друга държава членка не попадат в приложеното поле на законодателството на Европейския съюз. Това е нещо като е, партньорски натиск е, и е, държавата членка има право на нещо подобно. И не може да има ответна реакция. Благодаря, госпожа Обио. Предполагам, че искате да се изкажете. Да, благодаря мисля, че е странно, че на този етап Европейската комисия все още твърди, че мерките, които са препоръчени, а аз бих казала наложени на Испания, ще доведат е, до растеж, до работни места и до подобряване в публичните финанси. Е, странно е, че комисията даже се осмелява да напише нещо подобно на лист хартия. Тези препоръки се появиха в резултат на искането за реформа в Испания през 2013 година. Имаше и предишни препоръки. Правителството на Сапатеро и след това правителството на Рахой предприех цяла поредица от реформи, пенсионни реформи, увеличение на ДДС, урязване на разходите за здравеопазване и образование, реформа в съдебната система, сега се готви и конституционна реформа – и е, естествено дълга е приоритет е, за всички. Имаме обаче 24% безработица, 53,5% е безработицата сред младежите. Има милиони, малки, милиони семейства с малки деца, където родителите са безработни. Имаме безброй хора, които са изправени пред риск от бедност, милиони са под линията на бедността, имаме енергийна бедност, имаме публичен обществен дълг, който през февруари 2014% е 98% от БВП, а през февруари е, тази година се очаква да бъде 108% от БВП. И комисията е, на фона на всичко това казва, че ще има растеж и работни места. Странно е това, което казвате. Просто исках да направя това изявление. Когато прочетох изявлението на комисията, не повярвах на очите си. Имам, освен това, един въпрос. Европейската комисия ще продължи ли да настоява за тези крайни економии, тъй като те доведоха до безработица, до мизерия в Испания – ще продължавате ли с тази си политика? Много говорихме по различни петиции. Днес след обед те засягаха крайните економии, препоръките в това отношение. Така че би било добре да се изготви някакво становище. Комисията по петиции може да изготви доклад даже с цел да се види какво е въздействието на политиките на економия от страна на тройката. Е, в е, този доклад трябва да се разгледат е, нивата на бедност, на неравенство и така нататък. Всичко това е резултат от политиката на крайни економии. Благодаря. Петър поиска думата. Благодаря. Чух комисията. Знаете, че практиката е такава. Европейските политици се събират, те пишат конкретни политики, определят критериите за стабилност, очаква се от държавите да изпълняват тези програми. Някой зададе въпроса, може ли да не се спазват критериите? Преди време, между другото, Германия не спазваше критериите, имаше натрупване на свръхдефицит и на прекомерен дълг. И беше взето решение да се направи нещо и това беше пакта за растеж и стабилност. Той сам по себе си представляваше една голяма инвестиция. До тогава обаче много средства се бяха изразходвали е, безсмислено. И в крайна сметка всичко се свежда до диалога. Това е нещо като споразумение между държавите членки, които отпускат парите и държавите членки, които ги получават. И ето защо има и конкретни препоръки за държавите членки. Например, съфинансирането по отношение на обща селско-стопанска политика – в Гърция не беше е, представена като необходимо условие. Отново казвам, става дума за диалог, става дума за е, раз, разговор и за да има диалог трябва да има две страни. Понякога Европейския съюз изглежда много странен и действа по странен начин. Самото изготвяне на договорите, на законодателството изглежда странно. То не винаги е съвършено и не винаги успява да внесе порядък. И съответно започваме с взаимните обвинения, почваме да питаме кой е виновен. Мисля, че точно в този случай е, държавите членки е, имат своята роля и съвета и комисията трябва да са някъде по средата. Благодаря, Соледат. Благодаря, госпожо председател. Отчасти съм съгласна с госпожа Албио. Това е дебат с политически характер, а ние сме в комисията по петиции. И ето защо трябва да видим къде минава границата. Не съм съгласна с крайните економии в Европа. те се представят на хората по начин, който не ми допада. Но това е политически дебат. Няма да защитавам прилаганите политики. Ако погледнете обаче самата петиция, нека да видим какво точно се казва в нея, какви са аргументите и обвиненията. Можем да попитаме комисията дали тези въпроси са точните. Тези политики, например, засягат ли правата на европейските граждани? Има ли нещо, което е в разрез с договорите във всички тези политики на крайни економи? Мисля, че е изключително важно да видим до каква степен си заслужава да имаме последващи действия. Дали ще има доклад, становище, защото иначе тук може да си седим с часове и да спорим НП срещу социалистите или срещу някои други. Прозрачността на тройката, решенията на съвета, това може да го обсъждаме в рамките на много часове. Може би твърде силно подкрепихме крайните економи. Реформите в някои държави доведоха до отрицателни резултати. Мисля, че в нашата комисия обаче следва да водим друг дебат. И ето защо трябва да попитаме комисията дали има нарушаване на основните човешки права. Поради прилагането на тези политики на крайни економии, дали е имало нарушение на директивите и дали е имало проблем при функционирането на европейските институции. Следващия оратор. Направихме искане тази петиция да бъде прехвърлена от списък Б в списък А, за да има политически дебат Естествено, трябва да подчертаем, че това не е приоритет на комисията по петиции. Чухме, че се напада постоянно правителството. Нека да не поемаме по този път. Ние докарахме растежа в Испания, ние намалихме дълга, намалихме безработицата не е мястото. Нека да отидем в някоя телевизия и да разговаряме по тази тема. Не може да искате обаче прехвърлянето на една петиция от списък Б в списък А, за да водите политически дебат в Комисията по петиции. По отношение на казаното от Соледат, имаше искане за реформи и когато се прие това искане, на гражданите се наложи да правят огромни жертви. Комисията направи редица препоръки, които според мен бяха много положителни. Съвета взе решения, Петър ги обясни, Комисията по петиции не се занимава с политически решения. Нека да оставим тези дебати за изборните кампании тогава, когато те започнат. Госпожа Албио. Благодаря. Два дни заседаваме вече и всеки път, когато се изказвам, колеги ме е, апострофират и казват, че не трябва да се води политически дебат. Това обаче е политическа институция. Това е мястото за политически дебат. Политическият дебат всъщност е публичния дебат. Защо ми казвате да не, да не говорим за политика? В всяко едно заседание имаме право да обсъждаме наболели въпроси за обществото, имаме право да говорим за, за проблемите. Става дума за мизерията, за бедността, за безработицата, всичко това засяга основните права на гражданите, а петициите са свързани с правата на гражданите. Политиките, за които говорим, бяха приложени от е, две поредни правителства и те доведоха до сериозна драма в испанското общество. Да, темата е политическа, но трябва да говорим е, по нея. Парламента е за това, за да се обсъжда политиката. Трябва да има предложения, трябва да има разнобой и така нататък. Благодаря, казва председателката. Права сте, трябва да говорим по тези въпроси, но вече не можем да говорим, защото времето ни изтече. Трябва да приключим заседанието и искам да се обърна към преводачите и да им благодаря. Много дълго продължи заседанието и вие, както винаги, се справихте отлично. Има предложение да се затвори тази петиция и това възнамеряваме и аз да направя. Никой не иска петицията да остане отворена. Имаше искане тази петиция да бъде прехвърлена от списък Б в списък А. Това беше направено. Разгледахме днес тази петиция. Предложението на двама колеги е да се затвори тази петиция и аз мисля да направим така, освен ако нямам възражение. Добре, благодаря. Това е края на нашия твърде дълъг ден. За щастие, извън залата ни чакат напитки. Надявам се, че ще има речи, ще има и сълзи, защото Девит ни напуска. Ти обаче свърши толкова много работа, толкова много добри неща, че в крайна сметка няма да има толкова сълзи, колкото смях. Така че нека да се видим извън залата след няколко минути.